Вече петима от нас са тук, така че да започнем. Какво имам да споделя с вас днес? Резултатите от решенията на координатска, е, среща на координаторите може би ще ви оттекча, но съм задължена да ги изчета, така че внимавайте. Тази сутрин взехме решение по искания а, за петиции във връзка с седмицата на Африка през ноември, също така смяната на времето, също така за влак в Испания и други важни добавени в дневния ред теми и други теми бяха включени по доклади и становища решихме, че ще представим становище по новия доклад на АВКО и ИНИ и а, също така смятаме да поискаме а, правило 54, да го приложим в това отношение. Оспорвани препоръки приключихме е, според моето предложение номер 90, 0397 0400 04 3.1 ще бъдат приключени и 0499 се обявява за допустима и моментално я затваряме. Посещения за следващия период решихме да бъдат направени през февруари до Германия, евентуално още едно посещение – в случай, че получим дерогация за организиране на посещение извън Зелената седмица, а именно четвъртък и петък някой път. По публичните изслушвания решихме да проведем такова за ендокринните нарушители, за това как се отразяват на околната среда. Това ще бъде проведено през пролетта на 2018 година комисията ЕНВИ ще поканим да е, се включи в това изслушване. Предстои е, друго изслушване през ноември на 22 за несигурната заетост и е, ще помолим секретарията да поработи по програмата. Е, по общата декларация на парламента ще се подготви доклад по някои ключови въпроси. Координаторите бяха допълнително уведомени за заседанията през вчерашния ден, както и обичайните заседания на председателите на комисии, както и груповите клъстърни срещи. Започнахме също така и а, работа по ФАТКА и а, също така а, отложихме крайните срокове за а, разделното и а, по-отделно гласуване до, за да се подготвят както трябва а, материалите. Испания през май тази година в Мадрид имаше посещание. посещание. Аз ще дам думата веднага на а, този, който води делегацията. За радост сред нас са и представители от Испания и от комисията. Така че имате думата. Благодаря, Сесилия дадох първоначалния си доклад по това посещение на 30 май, няколко дни след като се върнахме от Мадрид. Стори ни се всичко съвсем прясно и реално. Много натоварени два дни прекарахме в Мадрид и разгледахме историческите случаи на така повдигнатите въпроси за от кра... кражби на новородени от, болест, от болници. В доста дълъг период от време сме получавали много петиции по този повод и в този доклад аз подчертах колко беше емоционално товарена на нашата мисия. Скандала за откраднатите бебета по време на диктаторството и след Втората световна война в Испания беше припознат от всички, с които се срещнахме, но имаше различно различни гледни точки и противоречия във връзка с това, което се препознаваше от различните страни. Дали това са били отделни индивиди или организирана мрежа, какъв брой всъщност са тези случаи, дали е имало достатъчно основание да се проведе разследване или достатъчно се, дали се прави достатъчно за подкрепа на жертвите. Това е въпрос на правна и психологическа подкрепа на жертвите. След това обсъждане от края на май месец работим с секретарията и искам да правя благодарности към Каролина в секретарията на Комисията по петиции. Да работим заедно, за да подготвим проект от доклад, в който да имаме съгласие и да бъде прият от всички участващи в мисията. В общи линии буквално сме се опитали да включим подробности, които чухме, защото знаем, че е, вносителите търсят подробности и с цел да включим всички заседания, всички срещи, които проведохме с омбудсмана в Испания, с църквата, с парламента, с е, е, всички други институции, с носителите, с групи на е, жертвите, с разследващи журналисти, с други следователи и се опитахме и смятам, че постигнахме много добро сътрудничество с членовете на посещението, на мисията и с съгласието на всички подготвихме доклада и в него сме включили 15 препоръки, проекто препоръки, които да обсъдим тук в комисията, да ги изменим и да ги приемем. Но преди да преминем към обсъждане на тези препоръки, които са много сериозни и конкретни във връзка с проверката на ДНК, по-добра подкрепа за жертвите и по-широко разследване на обществено равнище за това какво се е случило в всички тези случаи и препоръка за Испанската църква да отвори архивите си, да ги предостави на жертвите, които разследват какво се е случило с техните близки. Преди да обсъдим тези препоръки, ми се иска да преключа с, е, една благодарност към вносителите на петицията в тази комисия. Те изграха много важна роля и в мисията ни в Мадрид. Е, срещнахме се с много голям брой от тях, докато бяхме в Мадрид и смятам, че е добре да се споменат е, и да се отдаде е, дължимото е, към тях за всички тези години, които толкова е, усилия са положили, за да зададат този въпрос. Какво се е случило с някой техен близък, бил той дете, родител или друг. И смятам, че тях трябва да имаме предвид, за тях да си спомним, когато изменяме този доклад, защото често в тези години е жертвано не малко. Една от нашите вносителките каза, че според нея тя няма да умре от старост, а от разбито сърце. И понякога изглежда малко сладникаво, но това са реални хора с реални страдания и а, мисля, че това, което можем да направим за тях, би се отразило добре. Много ще се радвам да подготвим и да завършим и приемам доклад, който да е в тяхна полза и да последва следващия етап а, в с разговори в църквата и институциите в Испания. Председателката, благодаря ви и аз искам да се присъединя към благодарностите, които ви изразихте към секретарията. И аз искам от името на комисията да ти благодаря на теб, Джуд, за това, че се свърза и а, проведе тази изключително чувствителна а, мисия и го направи с нужната а, чувствителност и ти благодаря за разбирането, което прояви към всички в този процес. Искам сега да видя кои членове искат да вземат отношение. Докладчиците в сянка. Госпожа Питера иска ли да вземе отношение? Поделям е, опиния пани преводничанци. Благодаря. Споделям това, което казахте, госпожо председател. Много трудно посещение. Получихме много противоречиви данни за него и затова решихме да не се ангажираме с много ясни позиции и да не даваме оценки. Действително, самият характер на тази практика създава трудности. Напълно е възможно извършителите да са отделни лица, напълно е възможно да са организирани престъпни групи, напълно е възможно да има имало финансови облаги, дори да са били изградени болници от тези осиновявания. Получихме много информация и никак не е лесно да се вземе решение. Подходът ни трябва да бъде много балансиран. Ние разполагаме с е, информация, на чиято основа можем да дадем описание на ситуацията – докато испанските власти не разгледат, не анализират нещата из основи, ние нищо не можем да правим преценки, защото трябва да има, да разполагаме с фактите. Елеонора, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, и аз благодаря на председателката на делегацията за свършената работа. Оценявам доброто сътрудничество и предложението, предложението които обсъждаме, съответства и на моето мнение и мисля, че това, което обсъждаме, може да ни помогне и в работата по други досиета. И, има много противоречия в информацията, която получихме от властите. И това следва да се има предвид. Многото вносители, с които се срещнахме и с които разговаряхме, изразиха липсата си недоверие на властите, които към момента не са в състояние да дадат ясен отговор. Не са извършени достатъчни разследвания – аз ще подчертая няколко въпроси, които ще внесем под формата на изменения. Ще ги обобщя първо в рамките на международните правни документи, които Италия е, Испания е длъжна да спазва като е, защ... Конвенцията за правото на детето и правата на беседно изчезналите лица има е, по време на франкиския период много деца са изчезнали. И това трябва да се квалифицира като престъпление срещу човечеството. За мен това е много важно. И аз вярвам, че тези престъпления трябва да бъдат а, а, квалифицирани като свързани престъпления. Има ясни а, елементи за участието на организации в кражбата на тези деца. Испания би трябвало да, конвен... да ратифицира конвенцията на ООН е, за е, това престъпленията срещу човечеството да няма давност. По време на нашето посещение поискахме испанските власти да ни кажат как стоят нещата с изпълнението на препоръките на ОНЕ представени през 2014 година на испанските власти и никога не получихме конкретен отговор на този мой въпрос. И случаят на откраднатите деца по време на франкиския период трябва да бъдат разглеждани в рамките на законодателството и ООН поиска анулиране. Ние поискахме, както напомни колегата, допълнителна информация, за да, за да се изяснят някои от неясните моменти. И сега, колеги, Знам, че това е тема, по която всеки иска да каже всичко. Моля ви, слушайте се и се опитайте да не повтаряте онова, което е, са казали колегите преди вас. Госпожа Зданока. Благодаря най-напред е, на председателката на делегацията. Тя представи основните елементи. Съгласни сме с обяснителната част на доклада. Ние ще внесем изменения към втората част, т.е. препоръките. И според мен основното разногласие е с квалификацията на поведението на системно или случайно. Моята позиция е, че това е било системно поведение и така трябва да се разглежда. Благодаря. Госпожа Обиол. Благодаря. Agradecer todo el trabajo y el esfuerzo que Благодаря на председателката на делегацията. Тя свърши огромна, изигра огромна роля преди и след мисията. Благодаря и за ангажираността и към вносителите и жертвите. Тя полага огромни усилия да реши един проблем, който все още не е решен. Мисля, че мисията постигна успех. Успяхме въпроса за откраднатите бебета да бъде включен в дневния ред благодарение на Комисията по петициите. И това трябва да се подчертае. Освен това е много важно в докладът да се обърне внимание на това, защо вносителите се обръщат към Европейския парламент. В случая това е така, защото да, Испанската държава не има обърнала внимание. Испанската църква и така нататък не е имало разследване и няма отговор на въпросите. Затова вносителите се обърнаха към Европейския парламент. Ако в Испания нещата бяха направи, направени както трябва, вносителите нямаше да се наложи да дойдат в Брюксел. Това трябва да се посочи и ще внесем изменения в този смисъл. Към днешна дата испанските власти не са предприели категорични действия в, по отношение на принудителните изчезвания. Много е важно с оглед и на призива на ООН да се каже, че не става дума за това, което мислим ние или вносителите. А, много е важно това, че ООН има застъпва същата линия. В ООН се смята, че испанските власти не са извършили нужните разследвания, така че ще бъдем много активни по време на процедурата с измененията. Ние ще внесем изменения трябва да бъде пределно ясно, че става дума за заговор и тук е, отговорност носят е, обществени е, органи. Е, благодарение на Определено имало кражба на бебето и властите носят отговорност. Ние ще внесем изменения. Например, ДНК тестовете трябва да са безплатни за всички жертви, трябва да се изясни ролята на католическата църква, те са били съучастници. Също така трябва да имаме критерии, за да няма давност за престъпленията и да не бъдат забравени престъпленията, също така трябва да се направи така, че да има специализирана прокуратура. И това е духът, в който ще бъдат нашите изменения. Благодаря още един път на председателката. Благодаря. Съвсем накратко. Поздравления на Джуда. Аз подкрепям всичко, което е тя казва в своето доклад. Ще изпратя, разбира се, някои изменения, но ще спазя духа на доклада. Нищо не променя твоя доклад, но що се отнася до останалите, мисля, че измененията ще бъдат политизирани и трябва да се борим да запазим духът на този доклад. Не може да го използваме, както прави да, да се политизира, за да се напада всичко, което не го е. Църквата, испанската десница и така нататък. Но може пак да бъдем сериозни, без да махаме нищо от това, което Джуд е изготвила, защото текстът е много добре балансиран. Задаваме си въпроса как е организирано всичко това. По време на посещението държавният прокурор и други, който беше придружен от други прокурори, които работих по този въпрос, става дума за лица взели участие по, различен, по различно време. Но това не значи, че те като са работили на различни места по различно време не са на същата вълна. Аз имам, съм завършила право и няма да се поставям на мястото на съдията. Някои, може би, не са толкова деликатни и е, решават да се поставят на място на съдя. Не е моя работа да кажа, че е, съдиите в Испания грешат, независимо, че са безпристрастни, че... Аз не съм съдия, аз съм евродепутат и се изказвам качеството си на такава. Благодаря. I'm happy that... Е, радвам се, че всички участваха, са съгласни с това, което беше очертано от ръководителя на делегацията. Това без съмнение би било удовлетворително и за вносителите, които са тук, така че трябва да проявяваме максимално уважение към хората, които са страдали. И за мен това, като председател на тази комисия, е ключов принцип. Сред нас днес е представител на Европейската комисия Маргарет Туит. Може би съм произнесла името ви погрешно. Кажете ни кое е правилното произношение. Благодаря, госпожо председател. В Ирландия се произнася чуд, но съм свикнала с всякакви варианти. Благодаря за много интересният и доклад, от който не може човек да не се разстрои. Проверих, допитах се да колегите, които отговарят за директивата за правата на жертвите. Последния път, когато обсъдихме този въпрос в тази зала, беше през септември 2015 година. На 15 ноември 2015 година влезе в сила директивата за правата на жертвите. И колегите казаха, че директивата е все още приложима, ако наказателното производство, което включва разследване, се извърши след датата на транспониране, т.е. 2015 година, 1 ноември месец. Дори и да са били извършени отдавна тези престъпления, те остават, те са обхванати от директивата. Тук беше казано, че за всяка процедура или разследване, които в момента се извършват, тук бяха споменати случаи от 2015 година, три случая през 2017. Споменаха се много нерешени случаи на 13-та страница. Към тях е приложима директивата, така че по сегашните разпоредби жертвите имат права по директивата. Не може, не могат обаче да се запълнят празноти възникнали преди ноември 2015 година. Много полезна информация. Благодаря за изказването. Разбира се, това ще помогне и на докладчика. Също така и при формулировката от страна на комисията. Сега мисля, че това беше много полезно. Нека да преминем нататък. Не виждам друг депутат да иска думата по тази тема. Затова искам да информирам всички ви, че крайният срок за внасяне на изменения в частта с препоръките може да се внесе до 18 октомври. Той е следващата сериада. 3 часа след обяд. Гласуването ще бъде на 22 ноември, т.е. на следващото ни заседание. Джута, искаш ли да вземеш думата или не? Имаме време. Искам да благодаря на колегите за това, че работиха заедно по толкова в толкова колегиален дух. Въпросът е много чувствителен. Той предизвиква много емоции и всички ние трябва да помним майките и бащите, с които се срещнахме в Мадрид, които внесаха петиции, да им дадем онези отговори, от които те имат нужда, за да знаят какво се е случило с членовете на семействата им. Това трябва да е нашата цел. Надявам се, колегите трябва. Надявам се, че колегите ще окажат максималната подкрепа, за да бъде прият доклада. Благодаря още един път. Благодаря за работата, която върши по това трудно досие. Следващата точка в дневния ред. Мисля, че сред нас са вносителите на петиция 1525. Всички те са тук. Добре дошли. Сега ще разгледаме случаите на неразкрити убийства, извършени от терористичната група. Най-напред ще дам думата на вносителите господин Родригес Ария и господин Портеро Делаторе. Имате думата за по 5 минути. След това ще можем да изслушаме други колеги и представители на комисията. Заповядайте. Добър ден на всички. Дами и господа, евродепутати, членове на комисията, нашата асоциация достоинство и справедливост е тук, защото а, голямата част от убийствата, извършени от а, исламската държава в а, испанска територия, не са решени още. Почти половината от убийствата във Франция и Испания все още не са разкрити. Тук говорим за 379 семейства, които все така са лишени от основно право, правото на правосъдие, правото да знаят истината и това от много години. Те са лишени от правна подкрепа, действителна и ефективна. И това противоречи на членовете 2, 2 от Европейската харта за основните права. Всичко това проистича от различни ненормални ситуации, които съставляват нарушения на хартата на основните права. И най-напред и няма приложение от страна на испанските власти, испанското правосъдие на съдебната практика, призната от Върховния съд на Испания и от Испанския наказателен кодекс, който позволява да бъде осъдено, да бъдат осъдени ръководителите на ЕТА, тези, които ръководиха организацията в момента, в който тези 379 е, убийства са извършени. Тук говорим за организацията организ... за непреката отговорност чрез е, участие на организация. Върховният съд на Германия и на Испания признаха това понятие многократно. То е признато от член 28 от Испанския наказателен кодекс и това позволява да бъдат преследвани истинските автори на, убийствата и хората, отново, които са контролирали тези убийства. И след това няма значение кой е бил пионката, този, който е дръпнал спусъка, отговорникът в Лондон е един от тези, които бяха определени като такива. Ние искаме да действаме срещу отговорниците, а не само тези, които са поставили бомбата или са стреляли. Считаме, че има ръководители, мозъци, лица, които са властвали на тази организация, които са поручвали тези убийства. Националната испанска полиция и Гуарда Сивилия са успели да идентифицират точно тези големи ръководители на ЕТА през цялата история на тази организация. И днес ще ви предадем един допълнителен документ. Това е докладът, който идентифицира всек, всяко едно от тези лица, ръководители на ЕТА, които са е, идентифицирани един по един. Направихме го на испанските власти. Не започнаха никакво следствие срещу нито едно от тези лица от тези ръководители. И как стои въпроса за равенството пред закона на тези 379 лица. Нима европейските граждани нямат право на ефективна защита, правна защита. Нима гаранцията и защитата на правото на живот от член 2 от хартата – не е, в, не е в основата на тази харта. Нима това не е основно задължение на всички държави членки спрямо гражданите на Европейския съюз. Това е въпрос, който аз задавам. Второ, ние можем да докажем, че ета, държавната, испанската държава не е провела действително разследване в нито едно разследване от, по тези от 379 случая. Е, унищожени са и някои е, е, документи от съдебните досиета и това ние го доказваме. Днес носим и още един документ, който удостоверява това, което казвам. Това е официален сертификат на самите правни власти, съдебни власти, които признават унищожаването на съдебни досиета от тези 300 79 случая. <clears throat> Има един подчертан случай, това е Холиарте Алса, господин Холиарте Алса, но има и други такива случаи от тези 379 случая. Сега колко са те, не знаем, но ние искаме всичко това да бъде предмет на разследване. Искаме да се е, разгледат тази ситуация и вие да изпратите мисия евродепутати в Испания, за да разговарят с властите по същия начин, по който комисията беше изпратила мисия, която да се занимае с а, е, е, отвличанията на деца в Испания. Имаше такава мисия. Не трябва да оставяме тия 379 семейства просто така забравени и изоставени. Искам да ви кажа и нещо друго. Днес сме тук представители на групи, представители на, на, на, на, на четири има четири семейства, които които днес изложиха пред вас как неприложението на правосъдието може да бъде истинска драма. От 1983 е, до 2009 година, ако говоря аз с себе си, аз съм жертва, моята баща беше убит, аз съм жертва на тероризма, но аз успях да получа право на правосъдие, но някои други не са имали този шанс Единственото, което ние искаме е наистина Испанската държава на основата на, на хартата, основните права на Европейския съюз да действа. Сега ще дам дума на едно от тези лица, за да може то да ви обясни своя случай. И ни го паскуали. Добър ден. Благодаря, че изслушвате тук присъстващите жертви. Няколко седмици преди 5 май 1982 година ме извика в своята стая, отвори едно чекмедже, извади едно писмо, което беше скрил под е, куп дрехи. Прочете ми го. Това беше третото писмо, което Ета беше изпратила до него. Писмото казваше, че ако той не се откаже от своята работа, а той беше директор на изграждането на ядрената централа в Северна Испания, той ще, ще да бъде убит. Т.е. трябваше да бъде спряна тази централа. Ние бехме сигурни, че това ще стане, защото една година преди това негов приятел беше убит по ужасен начин. Той ми прочете това писмо и ме попита какво би направил на него място. Какво бих направил на него място. Разбира се, аз му казах, остави всичко, забрави твоята работа веднага. Това е което му казах, а той ми отговори, не, е отказвам, аз няма да го направя по две причини. Най-напред, защото аз вярвам в това, което правя и второ, защото аз трудно бих приел да го направя. Няколко седмици по-късно терористи от терористичната група ЕТА. Четири души слязаха от един автомобил и стреляха по него. 24 куршума. Аз бях с него на 5 май. Много ми беше трудно да се кача обратно вкъщи и да кажа за това на майка си и на сестра си. Седмица по-късно полицаи дойдоха у дома, зададоха ми повече от 100 въпроса, показаха ми повече от 100 снимки на предполагаеми терористи и ми казаха, не се притеснява и, и него, ще ги открием и ще ги хвърлим в затвора. Това беше преди 35 години. И все още не знае кой уби баща ми и никой не отиде в затвора за това. Благодаря, че ни изслушахте. Може би само аз е, е, има възможността да говоря, защото няма време, но и много други мои познати е, бяха жертви на тероризма. Аз съм истински европеец, много повече отколкото може да си представите. Още преди Испания да се присъедини към Европейския съюз, затова ви моля, помогнете ни да се борим срещу безнаказаността. Благодаря ви много за това изказване, изявление, което беше наистина и трогателно, и притеснително, и това, което вие правите е да се обърнете към нас не само като към политици, а като човешки същества, хора. И от където седя мога да видя, че всички хора се повлияха от вашата история – и това, което е още по-тъжно е, че не сте сам. Има някакъв вид безнаказаност, която съществува. Виждам сега, че много колеги искам да се, искат да се изкажат, но преди да им дам думата, ще дам думата на председателя на комисията, господин Блумсма. И след това нека се опитаме да имаме предвид това, което току-що чухме като история. Да не бъдем твърде груби един с друг, но да се опитаме да подкрепим вносителите, които са загубили някой скъп за тях човек. Благодаря, госпожо председател, уважаеми вносители, уважаеми членове на тази комисия ние разглеждаме много такива неразрешени случаи и естествено целта е да а, има правосъдие за нарушителите. Две неща имам да кажа. На първо място в а, съдебната практика въпросът за това дали някой е а, отговорен за дадено престъпление или не се спазва член 72 за договора на, за функционирането на Европейския съюз и според него единствено държавата членка може да отсъди дали има такава вина или не. Знам, че това не е от полза за вносителите, но трябва да ги информирам, че европейските институции нямат правомощие да се намесват с, във дневния начин на действие на институциите на държавите членки в това отношение. Втория въпрос, на който искам да се спра е, е свързан с тероризма, за да може да се подкрепят правата за на жертвите от тероризъм а, има а, директива от 2004 година и 2014 година, както тази година директивата против тероризма, където също се предвижда подкрепа а, веднага след атаката, но и след а, а, определен период от време. Трябва да се транспонира директивата преди септември следващата година. И накрая Европейската комисия ще продължи да се грижи за увеличаване на грижа, подкрепата на жертвите и се надявам да допринесем. Благодаря за това изказване и нека ви кажа, че Европейския парламент едва преди няколко седмици взе решение да състави специална комисия, посветена на въпросите за това как да се противодейства на тероризма. Така че всички се опитваме да допринесем и това разбира се никога няма да върне вашите близки, но поне ще сме подготвени за бъдещи такива случаи и помощ на други страдащи. Сега първо давам думата на членовете на нашата комисия, после заместниците. Първо госпожа Беатрис Беседа. Gracias, президента. Благодаря, госпожо. Пожелавам добре дошли на всички вносители на петиции, на жертвите, благодарение на членовете на Европейския парламент, които присъстват днес. Преди няколко месеца си зададохме въпроса е, дали да отваряме тази петиция и да говорим тук е, пред комисията и тогава се споразумяхме. Е, пристигнахме едно споразумение на основата на здравия разум, от своя страна подкрепи това решение. Аз бях поискала петицията да остане отворена, защото смятахме, че трябва да ви чуем. И мислех, че трябва да позволим правото на петиции да се упражни напълно. Въпросът с тероризмът в Европа се по-добре се разбира от всеки един и си даваме по-добре сметка, че да се борим срещу отговорниците за тероризма, това е да отговорим на нуждите на жертвите и ние носим морална отговорност нашите държави и общества да се разрешат тези близо 400 случаи престъпления. Това е изключително важно за всички. И така трябва да изпратим едно послание на терористите, е, разрушаването на демокрацията, това, те се борят именно против това. И искам да изпратя, отправя към комисията едно послание, комисията, което ни каза, че става дума да се знае дали Държавата членка е оправомощена. Да, държавата членка има тези компетенции, но не става дума само за това. Тук петиционерите не искат да се решават един, един правен случай. Те се интересуват правата на жертвите и не трябва да го забравяме. Да се приключи с тази а, безнаказаност. Това е едно основно право, което е записано в хартата. И това е задължение за нас, европейските институции. Така че смятам, че е необходимо да се занимаем с тази ситуация на нерешените убийства, извършени от ЕТА. Много е важно да разберем защо толкова голям брой престъпления не са били разкрити. Европейския съюз се ангажира да защитава гражданските е, и човешките права навсякъде в Европа. Затова се обръщам към вас, е, госпожо председател. Искам тази петиция да остане отворена, защото ние трябва да изпратим е, едно послание до новата комисия, която е създадена в Европейския парламент, като поискаме от нея да участва в тази процедура. Трябва да пишем също и до испанското правителство. То е участник в а, тази дейност, но а, края на тероризма значи края и на безнаказаността и жертвите заслужават нашето уважение и това да се борим за тях. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много, Беатрис. Сега с радост е, ти давам и на теб думата, Роза. Благодаря. Благодаря на Асоциацията на жертвите, което е представено тук. Вашето, вашите думи бяха впечатляващи. По-голямата част от половината от извършените убийства от ЕТА не са били разкрити. И вярно е, че трябва справедливостта да възтържествува. Това е действително. 379 убийства, 44% от всичките дела, независимо от усилията на държавата. Така че затова се обръщате към нас, Комисията по петициите. Отговорът на Европейската комисия приличаше на този, който ни беше даден, когато отидохме в Испания. Те ни казаха, ние не сме нямаме необходимите правомощия, но независимо от това, ние, депутати, считаме, че това е въпрос свързан с правата на човека и че в Европейския парламент, част от неговия живот е защитата на правата на човека. Това е въпрос свързан с правата на човека. Комисията казва, че не сме компетентни, но ние все пак с нашата комисия смятам, че трябва да бъде на висотата на своите задължения и да участва в този процес. Чрез вносителите на петиции тази комисия трябва да направи всичко възможно, за да може да се изяснат нещата, да се знае какво е станало в тези почти 400 случая. Петицията на фундацията иска помощта на комисията и съм съгласен с Беатрис. Може да пишем до специалната комисия да назначим една мисия в е, Испания. Тук също ви поддържам в това отношение, защото аз съм ходил е, в Испания във връзка с е, отвлечените деца и си дадох сметка за едно нещо. Вярно е, че ние сме един истински инструмент за натиск. Група за натиск. Една от моите приятелки преди 45 години беше засегнат от едно убийство и зная член на едно семейство, една от последните жертви на организацията ЕТА и мъката ще остане за винаги. Тук имаме и други е, колеги, които са жертви на тероризма. Болката не отминава, но да се решат е, тези случаи е въпрос на правосъдие. Говорих с е, жертви преди да дойда тук и казах, че за щастие Сесилия и нашата председател, която е много ангажирана в сферата на правата на човека. И това, което аз искам, комисията по петициите, да направи всичко, което е възможно, за да се опита да разясни всички тези случаи, всички тези дела, да изпрати писмо до Комисията от тероризма, друго до съдебните власти и до правителството в Испания, за да може да се окаже натиск и да се направи така, че нещата да се променят. Thank you very much, Mr. Lopez Aguiar. Господин Лопес Аяр. Благодаря, госпожо. Комисията против тероризма включва много испанци, Искам да поздравя, да приветствам представителите на Асоциацията на жертвите от, на тероризма. Испанският опит в комисията е много важен. Ние не сме единствените жертви на тероризма, но ние сме без съмнение държавата членка, която най-много е страдала от това бедствие. И сигурно няма да сте изненадани, като ви кажа, че аз поддържам, подкрепям това, което беше казано. Благодаря на тук присъстващите жертви за това, което разказаха. Техния опит е изключително болезнен, но е много важен, за да обедини демократичните елементи, страни, които са решени повече от всяко да се борят с тероризма. Ние трябва да се преборим също и с ЕТА, но все още правосъдието не е било е, удовлетворено. Както казахте, 379 дела все още не са решени. Така че това са немалко семейства, които е, искат да получат е, правосъдие и възмездие. Европейския парламент, според мен, върши своята работа. Дори и когато чува, че комисията счита, че не е компетентна съобразно законодателство, но парламента върши своята, своята работа, като изслушва внимателно всички тези а, случаи и мисли за всичко, което може да направи, за да може европейското право да се развива и, и да се прилага. Европейското законодателство трябва да отиде отвъд а, това, което е в момента. Необходимо е комисията да може да допълни работата, която вече е извършена. Има една директива от 2012 година за защитата на жертвите, една друга от 2017 за борбата срещу тероризма. Но това не е достатъчно, докато жертвите не са получили възмези. И това, което казваме, е, че испанският опит си остава много полезен в рамките на Европейския парламент. Обединението на големите е, демократически е, партии в Испания беше много важно и решително. То позволи за въвеждането на цялата, цялото законодателство, специализирането на прокуратурата, наказателното право, дори организирането на нашия правен ред. Променихме немалко неща, за да се борим с ета, но не сме завършили тази работа и няма да се довършим, докато всичките жертви не получат възмездие. И трябва, тези жертви трябва да знаят, че ние ги подкрепяме и искам дебата да остане открит, отворен в нашата комисия. Това е и нашата роля да изслушваме такива тъжни истории. Ние днес наживо имахме възможност да го чуем и това е един от най-ужасните случаи, които ние сме имали възможност да изслушаме. Не е случайно, че жертвите са испанци. Не е случайно и че европарламентаристите от Испания се свързаха с толкова много жертви по време на тяхното на своята политическа кариера. И като професор, преподавател в университета в Гренада, аз познавах е, бащата на една от тук присъщи жертви и я е приветствам. Благодаря. Благодаря ви много. Дори успяхте да срещнете с неговия баща. Така че това потвърждава, че Брюксел е сърцето на Европа. Тук се срещат хората. Това само по себе си е интересно, че толкова много надежда и очакване е насочено към Брюксел сега и тук в тази зала. Давам думата на господин Диас Демера. Благодаря, госпожо председател. Имате много хубави очи, но ги виждам, че са влажни. И не сте единствената. Правомощие са на комисията според мен няма никакво съмнение. Това е една политическа комисия, която има много голяма политическа сила и власт. Тук говорим за 379 жертви, които очакват правосъдието да възтържествува, които не са получили възмезди и които са неотешими. Безнаказаността отслабва правото и дава сили на убийците. Всички го знаят. И това е причината, поради която аз моля за солидарността на комисията. Нека тя да използва своята сила в медиите и влиянието, да прояви необходимото съчувствие и разбиране. Сесилия, ти си ангажирана жена. Ти си борец, неуморен борец, борец за правата на човека. Аз се обръщам към теб. Правосъдието, съдебните органи в Испания са независими. Това е така. Но не съм съгласен с комисията, когато тя се оповава на 72 член, което е за компетенциите на държавите членки. Ние знаем какви са правомощите на държавите членки, но е, въпросът е каква е властта, политическата власт на Европейския парламент. Нашите приятели са зад нас. Аз ги уважавам, възхищавам им се, изразявам цялата си симпатия към тях. Разбира се, ако те са съгласни, аз си позволявам да кажа, че усилията на нашата комисия могат да бъдат насочени към независимите испански съдебни власти, а също да се ние може да се обърнем към Министерство на правосъдието, иначе Делгадо е един изключително компетентен прокурор. Тя съгласува борбата срещу тероризма на джиадистите и познава болката на жертвите, които са зад нас. Пишете на Долорес, това е държавният прокурор на Испания – Долорес Делгадо. Тя трябва да получи едно писмо от е, тази комисия. Националният прокурор трябва да получи писмо. Пишете от името на а, е, председателя на националното, а, е, националните, а, националния парламент. Благодаря ви. I'm writing so quickly, so пиша много бързо и затова е, изчаках преди да включа микрофона. Благодаря, госпожо председател. Хиляди благодарности. Аз се обръщам към представителите на комисията. Нещо, което трябва да знаете пет години трима големи, големи а, изследователи събираха, власти, а, събираха данни за тероризма на ЕТА и други организации и обнародваха една книга за първ път през 2010 година и тогава едно лице, Дани Портеро и аз, което, което познахме добре, Фернандо Делгадо, е, разкри, че има повече от 300 случая, които не са е, изяснени. Ставаше дума за 2010 година. И една малка делегация се обърна към председателя на парламента в Испания. Е, представихме тези данни, тези цифри. Той каза, просто не е възможно. Близо година и половина се борихме тази информация да бъде потвърдена и се оказа, че тази информация е вярна. Става дума за 2010 година още. И е, много наши приятели разкриха случаи на убийства от страна на полицаи. Телата на тези хора не бяха намерени. Но мисля, че сега трябва да помогнем на жертвите на този тероризъм. Сега обръщаме страницата на тероризма в Испания, но остават още хиляди терористи в по улиците. И добре, има стотици неразрешени случаи ние познавахме и ужасът на убийствата в нашето семейство, но ние получихме възмездие. Правосъдието беше ефективно за нас, но много хора тук, които, които са представени тук, не можаха, не са все още получили а, възмездие и те заслужават членовете на тази комисия да обедини своите сили и да се направи всичко възможно, за да могат тези хора да бъдат удовлетворени. Моля ви, вземете под внимание това, което казах. Мисис Хименес Бесарил. Госпожа Хименес Бесарил. Мучисима грация, президента. Много ви благодаря, госпожо председател. Ето 8 години работя в този парламент и като маите, и като колегите зад мен, съм жертва на ета. Преди 19 години Алберто Енасен и други, кои, чието имена са в а, тази книга. Моя брат беше убит и децата му останаха без баща убийствата на Алберто, Тони, Корал, виновници за някои от тези престъпления са в затвора. Ще видим какво ще стане след това, но не всички са такива късметлини като мене и Маите и Дани. Тук е сред нас човек, чието Баща също е убит. Те не са имали толкова шанс като нас, отговорните за тези престъпления, не са били разкрити. Над 379 случаи на все още неразкрити убийства съществуват. И аз искам да посветя гласа си и работата си тук, за да направи необходимото парламента, така че извършителите на тези престъпления да получат своето наказание. Трябва престъпленията на ета да се считат като престъпление срещу човечеството, защото това е единствения начин да намерим възмездие. Всеки човек има право на правосъдие. В глава първа, в Харта на човешки права се говори за достоинство, в друга глава за правосъдие. Това е името на тази асоциация. И бях много задачена от писмения отговор на комисията. Не говоря за това, което казахте днес тук, но писмения отговор съдържа следното. Асоциацията за достоинство и правосъдие се интересува повече от това терористите да получат наказание, отколкото да подкрепи правата на жертвите. Не знам кой в комисията написал това писмо, но мога да ви уверя, че те не познават нито една жертва на тероризъм, не са говорили с а, такава и нямат никаква представа за това какви са най-важните права на а, тези жертви. Достоинство, памет и правосъдие. Това са най-важните неща за нас. Както казах колегите, това е определено нашата област на компетентност и говорихме и за тази част от Харта за човешките права, правосъдието и когато хората говорят за края на ета и продължаваме ние тук да говорим за мир, няма мир. Няма мир в Колумбия. Няма значение откъде идва, но не може да има мир, ако няма правосъдие. Нека да не говорим тук за края на ета на жертвите. Как можем изобщо да говорим за ета, когато все още не са разрешени толкова много случаи? 379. Единственият смисъл е да има правосъдие за тези жертви. Не можем да преследваме самите убийци. Трябва да разкрием тези, които са за, заповядали, които са наредили тези убийства. Аз не искам да знам кой е убил моя брат. Искам да знам кой го е поръчал. И там има а, други хора, невини, които са убити. Не ни интересува кой е извършил конкретното убийство. Интересува ни кой го е наредил. Това е което трябва да открием. Ако трябва да отидем до Испания, нека го направим. Нека направим всичко, което е необходимо. Тъжно е, защото от тези хора са загубили не само близките си, обичани от тях хора, а днес трябва да ам, страдат повторно, защото не са получили нужното правосъдие, убити са техните близки и отново биват убивани всекидневно, защото те трябва да живеят със страданието на това да не знаят къде е тялото на техния близък, кой ги е убил и ние всички тук днес ще направим необходимото, за да останат отворени тези петиции и да има правосъдие. Thank you very much. This is also very, very strong and благодаря много. Това също беше много силно и а, въздействащо изказване. Благодаря ви, че сте тук. Господин Залага има думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря ви, че ни давате думата в комисията Пети. Естествено, че отправям и благодарности към вносителите за това, че са тук днес в парламента и за това, че споделиха своите истории. Това са много лични истории. Смятаме, че петициите, които са внесени от а, вносителите, които искат а, някакъв по-задоволителен отговор от испанското правителство за неразкритите убийства, информация за напредъка по различните разследвания. Всичко това са съвсем валидни и съвсем подходящи искания. За съжаление, нашето общество от десетилетия живее с идеята, че насилието е нещо съвсем нормално с цел постигане на политически цели. Това, разбира се, е грешка. И ние наистина трябва да го изкореним от нашето общество. Ета и други туристически групи Има много насилие от тях, то не е оправдано и ние трябва напълно да го заклемим и отхвърлим. Всички трябва да го направят. Жертвите на тези престъпления не само, че имат нужда и заслужават нашата солидарност, те имат нужда и заслужават и признание и възможността да упражнят своите права. Правото на правосъдие, ключово за всички хора, основа за репарации, за възстановяване и изграждане на мир. В Испания, Баската, Баския регион и а, така последният оратор от нашия списък, господин Кавежа Бон. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Започвам на английски, защото чух а, тук всички испански колеги и а, други испанци тук. И може би това изглежда, че едва ли не е само испански проблем. Но все пак това е европейски проблем. Аз в своето гледище съм по-широко скроен и това, което искам да подчертая сега, е, че може би в един тясно административен а, поглед може да се каже, че ето да, комисията няма никаква, никакви правомощия и така нататък, но може би е така, добре, но този вносител има право да вземе предвид това, което е заложено и залогът тук е правосъдието и защита на демокрацията срещу насилието на престъпниците. И това е нещо важно. И сега, ако ми позволите да а, приключа на испански като солидарност към жертвите. Важно е да не позволяваме безнаказаност. И ако ние не ам, правим всичко възможно, за да постигнем това правосъдие, това е някаква друга форма на безнаказаност. Колегите говориха за границите. Искам отново да подчертая този момент. Госп Жа колегата а, говори за, че не са важни и престъпниците, извършителите, а са важни тези, които са наредили а, убийствата. И е възможно тези хора в момента някъде да седят в администрацията в Испания, защото никой не е разследвал, никой не е разбрал. И сега тези хора продължават а, своето съществуване. Защо трябва комисията по петиции да чуе всичките тези петиции? Защо трябва да се намеси? Заради нещо, което според мен е много важно, когато говорим за ценностите. Аз съм убеден, съжалявам за колегите, но аз съм убеден, че ние не правим всичко възможно. Нека дам пример – има политика на толерантност по отношение на затворници, бивши членове на ЕТА. Тази политика е приета, но аз не съм убеден, че това е добра политика, защото тези хора биват освобождавани, без да има изискване към тях да сътрудничат за откриване на а, наистина пълните мрежи на ета. Трябва този въпрос много сериозно да го разгледаме. Ясно е, че няма съмнение, че нашата комисия винаги е била на страната на жертвите – без значение какви са административно-правните изисквания, така че цялата ми солидарност и благодарност към вас, колеги. Господин Лопес и Торе Салай. Говоря като генерален секретар на групата на НП тази е, сутрин ние отбелязахме годишнината от, е, е, на един наш бивш председател и с е, ръководството е, решихме, че ще предоставим цялата си подкрепа от НП към всички вас. Когато сме работили заедно, винаги сме побеждавали. Искам да а, изразя своята благодарност към господин Агиар. Разбира се, е много важно всичко това а, в борбата срещу организации като ЕТА, Европейския парламент, както и всички останали колеги и граждани трябва да са обединени Факта, че сме тук е много важен и той вече е в подкрепа на нашите колеги. Аз преди да бъда в парламента, като депутат бях асистент и през 90-те години много трудно можеше да се обясни какво представлява ета – а, и а, се, гледаха, се гледаше на тях като на някаква странна, чужда група, различна националистическа. И доста дълго време ни е отне да обясним, че са просто група убийци. Те убиха и нашите колеги. Не мисля, че трябва да сваляме гарда в това отношение, защото тези неща продължават да се повтарят. Национализма, омразата, предразсъдъците, всичко това се случи на някои места в, в, в Испания, но ще се случи и се случва в Европа. И трябва да защитаваме правата и принципите на нашите ценности и смятам, че всички биха се съгласили. Следващата седмица аз ще се срещна на обяд с председателя на комисията Жан-Клод Юнкер и е, със сигурност ще изразя своята гледна точка. Ще изразя своето гледище спрямо е, това не подходящо заявление, че едва ли не тази асоциация се интересува повече от това да има правосъдие за извършителите. Но какво е лошото в това? Какво лошо има в това хората, които са извършили тероризъм, да бъдат подведени под отговорност? Може би става въпрос за някаква грешка в превода и ще дадем възможност на комисията да поправи това а, изречение, защото иначе ще трябва да понесете политическите последици на а, подобно заявление. Сега към жертвите. Чухме някои много лични и разстройващи истории. Нищо не може да се сравни с загубата на близък искам още веднъж да заявя своята солидарност и подкрепа от името на НП и от името на моите всички колеги, всичките ми колеги от всички партийни групи. Много е важно наистина да чуем вашите, вашия разказ в а, Европейския парламент. Благодаря много. И сега искам да прикани комисията веднага да отговори на това, което току-що беше казано. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нека още веднъж да подчертая, че Европейската комисия изключително много се е, грижи и вълнува от е, е, правата на жертвите. Имаше два коментара от депутати за първия параграф на това, което сме подали като текст към Европейския парламент. А, когато се обърнахте към нас, всъщност мобата беше да се даде информация за това, а, какво се прави в това отношение. А, и всъщност това е част от нашата информация. Просто това искахме да кажем, че вместо да се предоставя информация за жертвите на тероризма, това, което се, за което се отнася петицията, за това, за което става въпрос, е все пак за тези 379 случаи на все още неразкрити убийства. Надявам се, че с това внесах нужното пояснение. Благодаря. Сега искам отново да дам думата на вносителите да вземат отношение съвсем накратко в резюме, след това, което чухме, ще направим по същия начин, както преди, максимум по две минути за всеки един от вас. Господин Портеро Делатора, след това господин Родригес Арис. Първо, аз съм представител на Асоциацията Достоинство и правосъдие. Благодаря за всички изказвания и израз на подкрепа. Не говорим за вина и невинност. Говорим за това, че няма никакви разследвания за това да се установи кои са а, извършителите. Ако няма разследване, ако има безнаказаност, няма човешки права. Ако няма разследване, дори когато има а, или оспорване на основни членове на хартата, е, тогава няма човешки права. Надявам се и съм убеден, че вашата комисия няма да позволи подобно нещо. На второ място. Тук става въпрос за основни човешки права. 379 семейства, не само 379 случая на убийства, 379 семейства все още чакат някакво правосъдие, някакви реални човешки права. Тук става въпрос за човешките права и ние идваме в комисията петиции от години с в опит да се започнат подобни разследвания. Искаме наистина в Европейския съюз да се спазва правото на правосъдие за тези семейства. И накрая искаме тази петиция да стане отворена, искаме всички писмени коментари да бъдат изпратени, за да можем да се справим с този въпрос. Не оставяйте тези жертви сами. Те са били сами в продължение на 40 години. Не ги изоставяйте и вие. Благодаря. You have something to add? Sí, bueno. Mm. Господин Портеро de Имате ли какво да добавите? Не знам дали това, което казах, достигна до сърцето ви или не, но всички отговори, които аз чух от вас, действително стигнаха до моето сърце. Така че от името на моите колеги искам да изразя своята благодарност към вас. Now, today is a very... Днес е много специален момент в нашата комисия. Много рядко се случва и аз виждам от тук, че всички членове на комисията смятат, че трябва да се направи нещо. Виждам, че и от комисията мислят по същия начин, но е трудно. Това, което искаме да направим е да отправим послание към тези 379 семейства, европейски семейства, които продължават да чакат правосъдие. И ми се иска да отправим послание на съчувствие и съболезнование от името на всичките ни членове. Съм убедена, че е това. Те чакат някакво правосъдие, но напълно, напразно до момента. И също така смятам, че тази култура култура на безнаказаността или приемането на безнаказаността трябва да бъде прекъснато и преустановено. Казахме за харта за човешките права. Много малко има а, какво. А, много малко е това, което можем да направим, защото ние не сме а, съдебни органи но търсим извън съдебни разрешения на конфликтите. Това е много дълъг конфликт. Така че това, което може да направим е а, нека колегите да пре, по, открепят моето предложение а, да изпратим тази петиция към новата комисия в парламента, а, която е за противодействие на тероризма и те да са наясно, когато разглеждат подобни а, теми, когато се подготвя за бъдещето. Разбира се, ще оставим петицията и отворена. И след това да изстреляме редица писма към различните органи в Испания, прокуратурата, Министерството на правосъдието, различните други съдилища и да а, напишем как много а, сме изслушали вас и сме разгледали книгата, филма, но най-вече сме чули и вашите разкази и тук не става въпрос за европейско страдание, рана в европейската душа, не, само за няк... не става въпрос за някакво местно географско явление. Така че ще се обърнем с молба към всички получатели на тези писма да направят нужното за осъществяването на реални разследвания и да ни отговорят. Можем ли да действаме така? Добре. И също така искам да се обърна. Все пак има още някой друг координатор в а, а, залата. Моля ви, опитайте се да говорите с координаторите в различните групи. Има няколко неща, които ние можем да направим. Посещение в тази част на света е един вариант. Така че да видим. Току-що говорихме как проведохме такава, такова посещение за установяване на констативно посещение за откраднатите новородени в Испания в а, минал период, но за да имаме подобно посещение трябва ам, наистина мнозинство а, за вземе това решение. Така че не зависи от мен и апелирам към вас да а, комуникирате във вашите политически групи по този въпрос. Благодаря ви още веднъж и към всички вас, които пътувахте от толкова далеч, да дойдете в сърцето на Европа, а именно Брюксел, макар че вашият, вашето сърце е на по-слънчево място, ви пожелавам лек път обратно и ви благодаря за ангажираността и за това, че споделихте с нас тези толкова лични истории. Благодаря. So, the few colleagues that I still have in the room. И така, с колегите, които са в залата, да приветстваме следващия вносител. Става дума за петиция 760, също испанска петиция. Много моля всички да напуснат залата много тихо. Ще помоля Хесус Гарсон, председател на фундацион Вида Силвестре Медитеранея. Доколкото разбирам, има и презентация на PowerPoint. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искаме да изразим солидарност и подкрепа за Сдружението, правосъд... за Сдружението за правосъдие, които работят за решаване на тези тежки престъпления. И искаме да изразим и нашата подкрепа от страна на, право, на природозащитни организации. Аз замествам Хозе Санчес – който внесе петицията, но наскоро почина в Аржентина, където работеше по природозащитни дела и за мен е чест да го замествам. Темата е доста по-различна от ужасните теми, които слушахме преди малко. Тук става дума за опазване на околната среда и за защита на законодателство на Европейския съюз в областта на опазването на природната среда, Конвенцията за биологично разнообразие, Директивата за местообитанията. Европейския средиземноморски регион и е гореща точка за опазване на дивата природа с международно признание. Там живеят е, е различни видове, е, видове, които, си, които заслужават да бъдат защитени. това се отчита в директивата за местообитанията. Средиземноморските острови доста са страдали от действията на човека през последните 100 години. От действия на хора насочени към набавяне на храна, изграждане на кораби и лодки. Околната среда се влуши и въпреки това има има и места, в които животните са защитени. Един от тези места е планинската верига Трамонтана с помощта на Европейския съюз и на други страни успяхме да издействаме защитен статут на този район, в който живеят много защитени видове. През 2008 година регионалните органи приеха план за управление на природните ресурси Транспонира се европейското законодателство, за да се е, спаси този рядък вид. Той се спаси и се възпроизвежда. А, имаме от 0 двойки, сега имаме 40 двойки. Така че е, това е специална зона на общностен интерес. Е, специални зони защита на птиците, те сега са изложени на е, заплаха, свързана с масовия туризъм. Местното управлението отвори тези зони за туризма и това застрашава оцеляването на тези застрашени видове. И колегата, който е с мен, ще ви предостави повече информация. Добър ден! Аз съм от университета в Леата а, и ние проучваме последиците от промените в закона, прието от управлението. Промяната в закона предвижда следното. Планините Трамонта, Трамонтана имат защитена зона с по-малко 3% защитена зона. Е, допуска се достъп само с научни цели, но по новия закон достъпът, достъп може да се осигури и за туристически цели. Това означава, че дивата природа, видовете са изложени на опасност. Майорка е, се посещава всяка година от стотици хиляди туристи Министерство на околната среда и местната вас потърси много информация от нас и от информацията, която те ни предоставиха, говори за това, че промяната не, почива на никакъв на никакви конкретни основания. Испанското правителство попита местната власт на какви основания се разширява достъпът, но нямаше отговор. На двустранна среща беше взето решение за разпределение на отговорностите, но и тук нямаше основания. Тут всъщност туристите сега могат спокойно да се разхождат в тези райони беше необходима промяна в закона, за да се разреши експлоатация на тези девствени райони, в които живеят черният, лешоят, различни видове урли. В заключение, планината Трамонтана е изправена пред опасност с новите законови изменения, няма част, която да е затворена за туристите и промените са въведени без каквато и да бъде оценка на въздействието. Тук е представител на Европейската комисия господин Сиприяни. Заповядайте. Благодаря. Тази петиция е за нови разпоредби, приени от балярските власти, техните регионални власти. Разгледахме разпоредбите. Всъщност, те третират планирането и разрешенията за дейности в защитените зони. По-конкретно, те допускат евентуално използване като обществен достъп, обществено преминаване през тези защитени зони. Разбираме, че тази възможност обаче е в зависимост от плана за управление на зоната или пък а, зависи от конкретно разрешение при представянето на доклад от компетентния орган, в който се, представи, в който се потвърждава, че се опазва а, за защитения статут. А, също така разгледахме документите, получени пред няколко дни и сме наясно, че се водят преговори между регионалните власти от Балярските острови и централната власт в Мандрит по тези разпоредби. Тези преговори имаха за цел да гарантират съответствие на новите разпоредби с испанското законодателство. Резултатът от тези преговори беше постигнат през юни 2017 година а, с споразумение между двете страни. Според това споразумение новите разпоредби трябва да се изпълняват при пълно спазване на националното испанско законодателство за природните богатства и биологическото разнообразие. Това е законодателството, което транспонира директивите за местообитанията и птиците в Испания. Според това споразумение, всяко решение за ограничаването и забраната за използването и дейностите в тези защитени зони се регулират в плана за управление на тези защитени зони. При всички случаи се основават на потребностите от защита в тези зони. Разпоредбите на регионалната власт се възприемат, могат да се считат за съответстващи на националното законодателство. Отчитайки всичко това и факта, че новите регионални разпоред в Балярските острови ще се тълкуват и прилагат в съответствие с испанското законодателство, което транспонира директивите за птиците и местообитанията – не смятаме, че има проблем с нарушаване на директивата за птиците и местообитанията. Благодаря ви за много бързия и точен отговор. Не винаги отговорите са толкова по същество. Сега колегите има думата. Роза е първа. Lo deseable sería lo que ha mencionado la Comisión, que es que... идеалното би било това, което комисията да е вярно, а именно законодателството на балярските власти да се изпълнява в съответствие с Държавния закон за биологическото разнообразие, което транспонира директивата за птиците и местообитанията. Вносителите са тук, защото смятат, че няма съответствие, че не е спазено националното законодателство. Според тях, изменението на закона и екологичната оценка не съответстват на директивата за местообитанията и националното законодателство. Така че на това основание смятам, че петицията трябва да остане отворена и с писмо да се уверим, че нещата стоят така, както казва комисията. Има нужда от по-нататъчно проучване. Трябва да получим информация от Комисията по околна страна на парламента. Това е моето предложение. Не знам дали сте съгласни. На теория, да, това казва комисия. Нещата са така, както казва комисията. Регионалната власт спазва разпоредбите на централната власт, но регионалните власти не винаги се съобразяват с това, което казва централната власт. Ние сме неправителствена организация и ние се борим за това тези зони да останат защитени, тъй като там живеят изключително важни видове, чието статут трябва да се запази. Аз искам само да добавя, че имайки предвид особените обстоятелства, свързани с черния лешоят, който оцелява само благодарение на огромни усилия. Сега се правят усилия той да бъде поведен и във Франция, но този вид се възпроизвежда през цялата година. Дори и по време на коледа те изграждат гнезда, снасят яйцата си през февруари едно, внасят едно яйце, което се мъти два месеца. Бебето, птичето се излюбва през март-април, когато все още е студено. Дори само един човек да мине под дървото, родителите могат да се оплашат и да избягат от гнездото, а всъщност също въжи и за лятото, когато родителите трябва да предпазват малкото от горещината, така че от 1 януари до края на октомври-ноември периодът за възпроизводство е труден, защото тези животни са дълголетни, те могат да живеят 50-60 години, но достигат по, е, е, по-възрялост през е, след 5-6 години. Толкова се радвам, когато вносител се чувства толкова спокоен и от дома, че просто взима думата. Все едно, че си седим на масата в кухнята. Благодаря. Госпожа Обиол има думата. Най-напред е, искам да благодаря на вносителите за това, че са тук. Благодаря им за интереса и за това, че защитават околната среда. Да, съгласни сме с тях, че трябва да се защитава този вид е, черния лешоят. Аз съм от Валенсия и познавам много добре проблемите на масовия туризъм, строителството. Знам, че знам какво въздействие това оказа върху околната среда и как застраши много видове. Много е важно някои области да се опазят и защитят. Не искаме да има злоупотреба. Виждаме, че на едно от най-богатите семейства в Испания са собственици на земята. през която се стига до тези райони. Те не, не искаме да не се, изобщо да не се допускат туристи. Разбираме, че искате да опазите околната среда, но искам да повдигна някои въпроси за намеренията на дясната партия в Майорка, които разрушиха големи части от страната и сега се представят за защитници на черния лешоят. Председателката не дейте да навлизате в вътрешни политически спорове. Придържайте се към темата на петицията. Другите спорове можете да ги водите извън залата. Като всеки депутат, аз мога да критикувам действията на друго правителство – ние говорим за действията на Балеарското регионално управление. Аз говоря за това, че може би правителството допуска грешки в опазването на определени зони. Ако те са направили грешки, би трябвало да вземат мерки за защита, но не бива да лишават обикновените граждани от правото да общуват с природата. Видовете трябва да се защитават, както се прави в други области. Трябва да има ограничения по време на размножителния период. Разбираме, че е необходимо видовете да се защитават, и по време на размножителния период на черни лешоят трябва да има ограничения, но заедно с това смятаме, че гражданите трябва да могат да имат достъп до природата, разбира се, възоснова на научни изследвания. Това е нашата позиция. Благодаря. Благодаря, господин Лопес Историс Лайт. Благодаря. Аз няма да навлизам в а, а, политически спорове, като колегата тук. Очевидно, както може да потвърди комисията, това често се случва. Всички можем да си отправяме обвинения тук, но както каза председателката, не, сега не е мястото е, нито времето да, да е, водим е, политически спорве. Непрекъснато ме прекъсват от моите демократични колеги. винаги съм се отнасял с уважение към към колегите, които се изказват. Хубаво е да чуваш добри думи, но е също така хубаво да чуваш и критика. Всъщност ние говорим по въпрос, който влияе върху околната среда на Балярските острове. И от вас в Балярските острове би трябвало да има възможността да предприема действия – Различни агенции за опазване на околната среда казват, че не се спазва италианско, испанското законодателство за опазване на околната среда. Имаме нужда от разумен подход. Трябва да призовем правителството да спазва закона и да не внася промени които да водят до правна несигурност, както виждаме на други места в Средиземноморския район. Така че нека да изслушаме експертите, които посочват пропуските на правителството и не спазването на определени разпоредби от закона и може би това може да се коригира с подкрепата на комисията и парламента. Сега, процедурен въпрос. Не е забранено никъде, дори не в парламента, да, се, да бъдем учтиви, любезни, дори да има известна елегантност. Това е препоръчително за всички също така, политическите битки трябва, могат да се водят другаде, но не в моята комисия. И сега искам да ви благодаря за това, че дойдохте от толкова далеч и за това, че предадохте научното си послание. Сега искам да кажа, че петицията оставя, остава отворена и Информацията, предоставена от комисията в писмен вид, ще бъде много полезна. Мисля, че трябва да се свържем с Балярското правителство и да изпратим писма, в което да ги информираме за посещението на експерти. Това писмо да бъде изпратено на постоянното представителство на Испания в Брюксел. Следим въпроса защото пълно спазване на директивата има ключово значение за нашата комисия. Така че искаме да сме сигурни, че няма трудности. Не виждам друг колега да застъпва различно мнение. Благодаря ви, приятен път обратно в прекрасната Майорка. Предайте и нашите поздрави. И се надявам някой ден и ние да отидем там. Следващата точка е петиция 1304, още една испанска петиция, но по различна тема, а именно несигурните условия на труд за асистентите в университетите. Вносителите са тук. Радвам се, че е тук. Радвам се, че тук са Изабел Дела Крус и Винсент Монройк. Заповядайте 5 минути за двамата. De viva voz la petición que ya presentamos en su momento sobre las insostenibles condiciones laborales de un colectivo muy numeroso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 власти на университета. Дори направихме едно предложение пред парламента, който беше одобрен от всички политически групи от парламента във Валенция. Цялата тази работа на практика не доведе до нищо. Ситуацията, лоша ситуация, дискриминацията, от която ние страдаме, не престана и тя просто не е, не е прави чест на университета в Валенция. За това ние стигнахме до вас. Освен това в университета Валенция асоциираните преподаватели, които стигат до университета с конкурс, представляват повече от една трета от целия персонал. Към 31 декември 2016 година, според статистиката на университета, имаше 1246 преподаватели, асоциирани преподаватели, трябва да добавим към нашата група и други, близо 41% от всичките длъжности за преподаватели в университета са асоциирани. Ако приложим следното правило 13 кредита средно, близо 75% от общо от дадените лекции на бакалавърска степен са били дадени от асоциирани преподаватели. Този персонал е изключително важен за университета и независимо от това, ние сме в една много изгодна и дискриминирана ситуация на различни равнища. Най-напред заплатите на тези преподаватели са абсолютно неадекватни на тяхното равнище на професионална квалификация. Те са на практика много малки в сравнение с другите преподаватели. Тоест един титуляр от е, университета, който не е, няма докторска степен, който преподава 3 часа седмично, получава 6000 евро а, при един професор с нашия статут получава половината, 3500. Така че тук е, не се прилага принципа за равна работа, равни, равно възнаграждение. Ако погледнем и часовете, които са дадени, съгласно университетските е, статистики, за всеки час, преподаден час, един преподавател има нужда от 7 часа за подготовка, да коригира писмени работи, отговаря на на, на студентите. И ако направим това изчисление, си даваме сметка, че асоциираните преподаватели работят за 5 евро и 43 сантима на час. Един документ с тези изчисления беше предаден на комисията. Този, тази, това заплащане 5 е евро и 43 сантима на час. И Това е и добра причина да увеличи университета, да увеличи, да увеличи заплатите. Но увеличаването на персонала не може да се сравни с увеличаването на другия вид персонал – Второ, университетът прибягва до тези е, служители, до тези преподаватели, за да може да наема за сътрудници е, за 3 месеца или 6 месеца, така че трябва договор да се предоговаря всяка година. Освен това, ние работим 10-20 е, години за този университет по същия начин. Аз по 26 години работя и непрекъснато подписвам нови договори за по една година, за няколко месеца. Какво е предприятие от Европейския съюз ще си позволи да прилага такъв вид политика? Някои колеги на практика не, не им бяха подновени договорите, защото бяха в отпуска, защото бяха болни или, и, или други причини. И докато те занимали, примерно, с политическа дейност, те си загубили работата в университета. И това са, на практика, това е защита, която съществува в всички предприятия на практика. И трето, трябва да ви кажа, че университета Валенция не признава професионалното право за а, асоциираните преподаватели, докато го признава за друг вид персонал. И имаше увеличаване на броя часове, намаляване, прощавайте, на броя часове, по на говорителя, броя кредити за всички, всичките други е, преподаватели, освен за, за нас. Друг пример намаляването на броя часове, които се дават, когато човек има, да речем, малки деца. Това е едно предимство, което ние не можем да се възползваме, но не само имаме проблем с заплатите, но горе на всичкото нямаме същите социални права. Нямаме права за подновяване на договорите, нямаме а, и същия достъп до професионалната кариера. Не може да участваме в различни проекти за научно-изследователска дейност, докато така на практика човек гради кариера, която работи в е, развойната дейност. Има един документ, който показва как сме дискриминирани и ние одобрихме един е, регламент за стабилизирането на е, временно наетите преподаватели в университета Валенция и целта беше да може да бъдат наемани лица, които имат опит 12 години. Професионален стаж. Имаше е, повишаване за всички категории, освен за нашата. Мога да изброя много примери, но списъка вече е доста дълъг и нямаме време. Но в, накратко ние считаме, че сме платени много по-низко в сравнение с другите преподаватели лишават ни от нашите професионални правила, докато всички други, другия персонал има такива права и трябва да подновявам всяка година нашите договори. И, а по някой път работим по 20-25 години за университета по този обиден начин. Не може да планираме нашата кариера като научни следователи. Изчитаме, че тук има ясно нарушаване на правата на работещите, изключване на тези на на хората, експлоатация и дискриминация. Така че се обръщаме към комисията да вземе под внимание това, като съобщи на властите нашата воля да бъде прекратена тази нетърпима ситуация за нашата група преподаватели, но също и за нашия университет и качеството на образование, което дава. Благодаря. Искам да поканя комисията да изложи своето становище и вярвам, че тук е, Адам Покорни. Имате думата. Thank you very much. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и на вносителите за това, че дадаха такова ясно пояснение за какво става въпрос, какви са условията, в които работят. Обеден е, съм, че знаете, че защитата на сигурните условия на труд е една от най- сериозните цели и голям приоритет за настоящата комисия в стълба за социалните и човешки права. По-конкретно директива 70 от 1999, която защитава работниците, трудещите се на временен трудов договор. Има два елемента от директивата, които са важни в този случай. Първата във връзка с споразумението между социалните партньори, а клауза 4 е, разпорежда, че временно заетите не трябва да се е, третират по много по-различен начин от постоянно заетите, освен ако няма е, определено основание. И е, също така има една друга част, която се отнася до злоупотребата с поредни договори и чухме вече от страна на поносителите, че става въпрос за 26 години поредно е, възобновяване на договори и а, е, наистина, ако няма ограничение в държавата членка за подновяването или ако няма определен период, който е определен като максимален, е, виждаме, че няма нарушение. Наистина има а, голям брой доста сериозни а, различия в условията. А, много по-лоши са тези за временно наетите. Директивата защитава само по отношение на условия на заетост, но това в е, юриспруденцията е доста по-широко изтълкувано, така че вие вероятно също ще имате възможност на защита по нея, защото там се включват също така и годишните, годишния отпуск и други видове отпуск. Струва ни се, че тук има действително фактология, която говори за дискриминация. Европейският съд ясно постановява, че а, тази четвърта част да директно се отразява в а, националното законодателство, т.е. вносителите могат да използват националните механизми, включително подвеждане под отговорност, за да потърсят правна защита в съда на основата на директното прилагане на тази клауза, която забранява дискриминация. Що се отнася до продължителността? Добро, е именно броя продължавания. В съдебната практика виждаме, че не трябва да се използва подобно удължаване системно. Същото си въпрос през 2013 беше разгледан от Европейския съд и имаше решение от 2014 и според съда националното законодателство приложимо в Испания не е в разрез с тази клауза на директивата, но беше препратен все пак въпроса в националните съдилища, за да се провери дали правилно се прилага в университета в Каталуния, където всъщност в много по-подобна ситуация бяха поставени работещите. Имаше също и решение на Висшия Испански съд, който наистина потвърди, че тези удължавания на договорите не са валидни, тъй като не спазват условията на националното законодателство. Тоест, комисията смята, че това решение на съда предлага едно тълкование на национално законодателство, което може би ще предостави дори и на работещите във Валенция а, ясно основание, а, с което да потърсят правна защита в Испания. Въпросите повдигнати тук са част от, а, а, както знаете, госпожо председател, а, част от именно тези видове времени договори, идващи от Испания. Ние започнахме работа с испанските органи, за да видим какво правят те, за да се справят с този по-широк въпрос и съм убеден, че в бъдещи заседания и в бъдещето изобщо ще имаме възможност да продължим разговор си по този въпрос и ще имам възможност по-нататък да ви уведомим за това как се развиват взаимоотношенията ни с тях. И сега има думата колегите, госпожа Данука. Да, благодаря, госпожо председател. Много съм доволна, че комисията спомена, че има а, все пак правно основание на вносителите, за вносителите потърсят правна защита. Благодаря ви за това, но ясно е, че тук става въпрос за дискриминация като говорим за а, равно заплащане на, за равна работа. Аз самата бях а, професор в а, Рига от 15, продължение 15 години. Това се отнася до моите колеги, за това съм чувствителна по този въпрос. Също така съм член и на комисията по заетост и социални въпроси. Там също говорим непрекъснато как а, този, тези договори за ограничен период от време не са решение за много от проблемите. Не са и за справяне с безработицата. Както и в много други държави членки, включително моята, в включително Испания. Така че моето предложение, без да го повтарям излишно, а, директивата и така нататък, това, което каза председателя на комисията, явно е, е нарушаваме тази директива от 99-та, така че трябва да изпратим писмо, да остане отворена петицията според мен, да изпратим писмо до съответните испански органи и да посочим загрижеността си. И да изпратим тази петиция и до Комисията за заетост и социални въпроси за информация за реакция, тъй като ние е, доста такива петиции сме получили. Госпожа Абиел. Mm-hmm. Благодаря, госпожо председател. Несигурността, това е драма, която ние живеем в Испания. Когато работещите виждат как заплатите им спадат, как е, договорите им са все по-кратки и установяваме, че несигурността е все по-кратка се засила все повече, което се разпространява дори в университетите в нашата страна. През този статут на асоциирани преподаватели, това е, е начин да се експлуатират хората. 41% от е, всичките всичките е, преподаватели, които работят, са в тази несигурност, с намалени права, ограничени права, с намалени заплати. Това е много притесняващо и страшно за университета, защото това е една обществена услуга. Трябва да се обръщаме към различните обществени институции. Разбира се, има национални правомощия, които се прилагат, но също така една част са регионални компетенции и когато е необходимо, трябва пък да се обръщаме към регионалните институции. Европейската комисия е съвсем ясна в това отношение. Европейският закон не се спазва. Не може да приемем временно работещите да не бъдат е, третирани като останалите. Не може, примерно, да не се подновява неговия временен договор е, или да се подновява всяка година отново и е добре да се свържем с местните власти. Европейската комисия казва, че това е въпрос, който трябва да се решава в рамките на националното правосъдие. Аз смятам, че това се прави вече. Ако има автори на петиции и те са тук, защото са се опитали да се обърнат към испанското правосъдие, съдебната система, понякога дори са завеждали дела. Да, вярно но ако е, това води до една задънена улица, смятаме, че Комисията по петициите може да зададе, да се обърне към властите и да поиска сметка от тях. Отварям тук е една скоба. Това е, тя е чисто политическа, разбира се. Аз се занимавам с политика в комисията, защото съм парламентарист, но защита на околните среда, на защита на жертвите, несигурността на, на заедостта и така нататък. Това изпроистичат тези проблеми от решения взети от нашите правителства, тъй че не можем да разделяме нещата. Не може да разделим политиката от останалите въпроси. Околната среда също е политика, правата на работещите също е политика. Така че от политическа гледна точка трябва да се справяме с тези въпроси. Ние сме тук да, за да водим диалози и да се занимаваме с политика. Напълно съм съгласен, но това трябва да се направи както трябва. И господин Бекър взима думата. Danke, Frau Vorsitzende. Werte Petenten. Благодаря, госпожо председател, уважаеми гости, вносители на петиции. Признавам, откривам в описанието на настоящото положение, е, е, виждам, че комисията задълбочено е проучила тази петиция. И на основата на резултатите от е, това клаузата от тази директива, европейска директива, има ефекти на равнище национално законодателство. Което означава, че вие можете да се обърнете към националното си законодателство. Но съм съгласен и госпожа Албила Гласман добре го описа, добре го каза, националните правителства не винаги са много ефикасни при приложението на националното законодателство и европейското законодателство. Така че влиянието, което ние може да окажем като soft power от Европейския съюз, аз мятам, че ние използваме това влияние. и Ние се обръщаме към властите, Е, най-напред е, бих изчакал е, декларация от Комисията по заедността. Може би пък някои неща ще се очертаят тогава, но смятам, че всичките области, които са засегнати от тези проблеми, примерно трудовото право, нарушението на, от страна на доставчиците на услуги, дискриминацията, разликата за платите, всичко това води до ситуацията, такава ситуация, че в една цивилизована държава правата трябва да бъдат гарантирани. И трябва да настояваме и да искаме приложението на тези права. Разбира се, аз се ангажирам тази петиция да остане отворена, поне най-малкото поне, докато комисията излезе с декларация. Става дума за комисията по заедността. И тогава вече ще организираме подкрепата на вашата петиция. Благодаря, господин Мариас. Διότι και στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα του προεδρικού това се случва и в Гърция. Имаме в момента система, която позволява тези, които преподават, да, се наемат за по 3 години, но не получават същото ниво на заплащане, като тези, които са постоянно наети в университетите това е всъщност противоречие с директивата от 99-та, където много ясно се казва, че тези с фиксирани с фиксирана продължителност такива договори трябва да имат подобни условия, както и останалите. Ето защо трябва да се разгледат тези елементи, защото ако се покриват основните нужди, могат да се променят видовете договори. Аз съм работил продължение на години в университета, имаме същия проблем в Гърция и трябва наистина по-правилно да се прилага тази директива, защото иначе влизаме в разрез с директивата. Това е важно за нашите испански колеги също. Мисля, че нещо пропуснах, защото не слушна, не слушах през цялото време. Може би е казано междувременно, но това има съответните последици и за правата за пенсия, защото колкото по-низко е заплащането ви, толкова по-ниска е пенсията ви, така че това са е, дискриминации, които не са само тук и сега, но и се отнасят и до възрастта за пенсия и размерът на пенсията. Така че се нарушава директивата от 99-та, но по същия начин може да се счита, че правна защита може да бъде получена в испанските съдилища и въпросът остава отворен. Дали това е постоянна практика в Испания – така остава и отворена по петицията, но тук има и политически избор за това дали все пак да се наблегне на гъвкавостта, дали да има повече служители с един или друг отго, вид договор – това се отнася и до университетите. В университета трябва да се спазват а, законите, защото все пак там преподаваме и закон и право. Напомням, че тази сутрин с координаторите говорихме, че на 22 ноември ще има а, изслушване за защита на правата на работещите в несигурна или заетост при определени по-неблагоприятни условия. Така че това ще бъде излъчено в интернет и вие можете от Валенция да го следите. Няколко часа ще продължи, ще има много интересна програма с различни заинтересовани страни. Ние обсъждахме това, че и обичайно фирмите, предприятията, като Макдоналдс, да речем, които ги е, използват. Това е една от нашите петиции, които сме получили, че по този начин е, злоупотребяват, е, да речем, предприятията. А пък сега говорим за университетите, т.е. доста по-обхватно е това, тази тенденция и ние трябва да се борим с нея. И в това е, имаме съвместна работа с Европейската комисия, защото не можем междуинституционално да спорим кой за какво трябва да се е, бори в е, Европа. Смятам, че трябва да остане отворена петицията, да я изпратим и до е, Комисията по социални въпроси и заетост за информация. И както казахме, има доказателства за дискриминация в този случай. Така че бих ви насърчила да се обърнете към националните съдебни органи, защото всъщност можете именно там да получите правна защита и ако може след това да предоставите допълнителна информация на секретарията и да видим и ние да проследим как се развиват тези въпроси и да продължим нататъка диалога с комисията. Това е, което виждам като път напред. Имате ли възражение или така ще действаме? Да. Иска ми се и вашето гледаще да чуя, защото не е много а, прост слушая, така че ви приказвам, приканвам отново да вземете думата. Благодаря. Благодарим на комисията за това отношение към нашите петиции и за това че изслушва нашия глас, защото това е много важен проблем за много работещи, но също и важно е за нашето бъдеще, за бъдещите поколения. Съдебният подход, по някой път сме прибягвали до съдебните власти, разбира се, но за нас е, правосъдието няма да реши проблема, защото едва след като се случи нещо, тогава може да се обърнем към правосъдието, когато няма, примерно, подобяване на договор или нещо друго, но това касае много хора, за да може всеки един да се обърне по-отделно към съдя. Мисля, че властите, публичните власти трябва да се заемат с това. И ако вие оставите петицията отворена и ако вие се свържете с властите, мисля, че ще бъде добър начин да се действа. Това ще ни помогне много. По-скоро, отколкото всеки път да прибягваме до съдилищата. По някой път конкретно може да работи, но не, това не може да бъде вредно за цялата нашата група, за, за този персонал, защото това е ситуация, която вече така от години е много трудно. Благодаря ви с това уточнение продължаваме да разглеждаме въпроса, но както вие казахте, има въпрос за систем... има е, доказателство за систематичност, не за отделни случаи. И е, смятам, че от тук нататък трябва да следим за това, че за това информацията да стига до Валенсия, но както каза господин Мариас, това въжи за всички държави членки, така че това е нещо съвсем систематично, систематично и тук Валенсия има един проблем, един пример, но е много по-широк проблема навсякъде другаде, така че се заслужава да го разгледаме. И знам, че представителите от Валенсия са тук днес и съм убедена, че си водят бележки и ще докладват на регионалните власти по този въпрос. Значи така ще действаме. Чудесно, благодаря ви, благодаря ви, че дойдохте и благодаря на всички, които участваха сега. Нека да пристъпим към следващата петиция, която също е испанска, но всъщност ние тук ще разгледаме група петиции от Испания 0161 относно банковите практики на ЕЦБ. Тук би трябвало да е тук Алберто, Алберто Аран Сантандер. Тук сте, заповядайте. Buenas tardes a todas y a todos y si me, se me permite... Благодаря. Добър ден на всички. Напред е, много се радвам, че виждам на председателските места само жени. Благодаря на всички, че ни позволихте да представим тази петиция пред Европейския е, парламент. Нашата група се бори срещу законодателството, което затваря очи пред директивите, които са гласувани от нашия парламент, именно Европейския парламент. Е, става дума за асоциацията на лицата, които са сключили хипотеки. И едно лице, от, един човек от тях, е, е, Хосе Емануел, той ни помогна да изготви тази петиция – не само той, и други негови колеги, другари, има една група от Валенция. Ние сме много, които се борим а, за това. Живеем в една ситуация на несправедливост в Испания, за разлика от това, което става в Европа. Правителството транспонира директива, директивите, които предпочита, за да може да прилага своята политика. Що се отнася до правата на гражданите, там испанското правителство чака максимално и дори бива наказано от комисията. Нашето правителство казва, че в Испания има, има някакво развитие, но несигурността все още живее. И банките са, не, ням, в банките няма никаква прозрачност. Те се опитват да не прилагат решенията на Съда на Европейския съюз и нито пък това, което решава Европейския парламент. Финансовия сектор и банките са въвели голяма несигурност от населението и така изличат все повече печалби. Нашите семейства живеят в несигурност, нямаме жилища, ние сме бедни, сме много деца страдат от това. А все пак това е 21 век, векът в който ние живеем. Ние сме също и в Европейския съюз. Проучихме законодателството, банковия сектор в Европейския съюз – и помогнахме на някои семейства да се справят с ипотеките. Тоест, опитахме се да помогнем на семействата да започнат нов живот. След това вече политиката, която се води от правителството, това е политика на пълна забрана. На практика гражданите са тези, които плащат от джоба си за една лошо водена политика от правителството. Преди няколко години започнахме процедура за рекламации пред Европейската банка, обърнахме се към Европейския омбудсман също и е, представихме искания пред е, комисията, за да може парламента да се обърне към е, Европейската банка, за да бъде тя по-прозрачна по банковите операции след изкупуването на обществения или частния дълг. Централната банка води политика, която засяга много граждани, които не са достатъчно информирани от, за инвестициите, както и на Европейската банка, така и на частните банки, които се ползват от политиката на, на Централната банка. И много от тези инвестиции са неясни. Чрез издаването на различни финансови инструменти, които не са ясни. Ние трябва, искаме повече информация от Европейската банка за тези инвестиции и за банките, които са продали активи. Защото не знаем къде са отишли парите от ипотеките в Испания. По някой път сезират нашите жилища, но когато става дума да бъ... за прозрачност, нещата са доста по-различни. И ние бихме искали да избегнем нова криза. И в крайна сметка, е, в крайна сметка данците, които плащат е, нашите, закон... нашите граждани, е, те издържат системата. Искаме да знаем къде отиват нашите пари и да бъдат уважени права. Да, това, което каза моята колежка е, че ние се обръщаме към вашата комисия да се обърне към Европейската банка да спазва собствения си регламент. И това касае не само испанците, но всички, които са засегнати от този вид банкови операции. Да им бъде помогнато да се измъкнат от затруднените положения. Ние сме е, завеждали дела, за да може да разкрием какво е ситуацията, в която ние живеем. Виждаме, че някои финансови а, институции създават а, пари, създават, вкарват пари от тези ситуации. Преди имаше резерви, за които се подкрепяха тези дейности, а сега пазара всъщност се доверя на банките и на техните манипулации. Така че европейските власти трябва да се борят срещу тези практики, да регламентират нещата трябва да бъдат прозрачни и от страна на Европейската банка трябва всичките операции да бъдат достъпни, за да може гражданите да се ползват от това. Европейския, Европейската банка изкупи частни държавни дългове, изкупи немалко фондове и след това ги продадоха на пазара като сърпрайм. различни фондове участваха в тези операции, а всъщност този, който плаща, накрая е гражданина. Ние познаваме фондовете на испанските банки и си даваме сметка, че те правят така, че колкото може по-малко хора да се бъркат в дейностите им. и синдикатите на инвеститорите, кредиторите, които дават заеми. Всички те са, са участници в тази игра. Но това, което установяваме, че никой не може да поиска да държи сметка на тези органи. Има от 2015 година един указ, царски указ, където се казва, че те са компетентни за много неща. O sea, en su Real Decreto de 2015 da estas atribuciones a las sociedades gestoras, pero debemos saber que estas sociedades, en su gran mayoría, son propiedad de los bancos. Es poner al lobo a cuidar de las ovejas. И всъщност така е направено, че вълка го пускаме в кошарата. Ние сме жертви, ние клиентите, но също институциите са жертви на тези операции. А институциите, в крайна сметка, пак сме ние и ние губим на практика навсякъде, но за всеки един от активите, е, всеки един от е, една ипотека всъщност е, има едно семейство, което не може да се бори срещу тази несправедливост. Не може да се... Нещата не са ясни, работата, която извършва банките не е ясна. И за това ние решихме да се противопоставим на такива сезирани на жилища не неплатени ипотеки. На практика съществува цял океан от информация, с която разполага Европейската банка, но ние там се, не може да се справим. Цялата информация е налична. Достатъчно е да ни се каже в кой фонд е наша, нашата ипотека. Това е това, което искаме ние, е правото на информация, за да може да се защитаваме, да защитаваме нашите основни права, които са в основата на Европейския съюз. Благодаря много и сега господин Ерхард от комисията или госпожа Вилега Смартос, нека вземат думата. Благодаря, господин Ерхард, съм аз. Много широка картина а, беше описана и аз ще се огранича само по темата на петицията, а именно призоваването на ЕЦБ да накара Испанската комисия по цени книжа да създаде някакъв регистър за информация и втората част, доколкото разбирам, да прикани ЕЦБ да предостави информация за продуктите, които са закупили в тази област на основата на ипотечни кредити и това да се публикува като информация. Разбирам, че петиция на вносителите искат тази информация с цел да узнаят как а, могат да се защитят в съда, ако е необходимо. И в петицията също така прочетах, че може би продължава да съществува въпроса и проблема с продължаващото отчисление към банката. И това е частта, на която искам да се спра. Вносителите правилно казаха, че вече са се обърнали към ЕЦБ вече и към омбудсмана. И а, от двете страни е казано, че не зависи от ЕЦБ да предоставя тази информация. Не е тяхно задължение да го правят. И за съжаление, и аз стигам до същото заключение и бързо обяснявам защо смятам, че е така. Когато става въпрос за един обществен орган, той има такова задължение да действа според своите правомощия от съответния правен акт. Този орган не може да действа отвъд съответните му при внесени правомощия. Това се отнася до банките, кредитните институции и съответните заеми. Т.е. те не отговарят за испански средства или фондове, както тук се наричат а, фондове за секюритизация и за ипотечни кредити. Те са в испанските банки и те и ЕЦБ може да действа доколкото а, съответните органи в Испания имат а, някакви а, свързани с това правомощия. Когато искаме от а, испанския надзорен орган да свърши нещо, той може да го направи по отношение на Испания, защото там а, има правомощия а, според установяващия а, правен акт а, и, за този механизъм. Така че това не е в правомощието на Европейската централна банка и като всеки друг обществен орган, Централната банка трябва да спазва законодателството, а не да действа отвъд него, тъй като това не е законосъобразно. Чух това, което каза вносителите. Те спонаха, че искат да знаят къде в крайна сметка отива а, ипотечния кредит, ако се предостави, на кого се предоставя и при какви условия. Това е обект на гражданско-правните норми, а, освен в някои много конкретни случаи, така че европейското законодателство няма как тук да предостави каквито и да било насоки. Това искам да го кажа само за да бъда изчерпателен. По втората молба, а именно ЕЦБ да предостави информация за продуктите, които са купили от този сектор в полза на тези, които са ползватели на заемите или на които се е отразило като частни потребители. Тук отново е ЦБ като обществен орган трябва да действа според правилата, които съществуват и трябва да бъдат спазвани. Когато купуват тези продукти, ЕЦБ купуват, ги купува като всяка друга трета страна. Европейската централна банка няма допълнително условие да разкрива или а, нещо, или да м, предява изисквания към структурата на продуктите. И на второ място би било против защитата на личните данни или защитата на търговската тайна, ЕЦБ да публикува такава информация, защото а, всички а, тези могат, страни могат да се окажат от другата страна на информацията и банката няма правомощие да разкрива тази информация. Така че в заключение и в резюме няма правно основание за Европейската Централна банка да разкрива подобна информация, нито има правно основание за банката да настоява на, а, за Испанския надзорен орган да а, разкрива каквато и да било или а, събира каквато и да било информация. Това е необходимо, за да може да действа Европейската Централна банка законосъобразно. Благодаря много. Искам да поканя колегите да участват в дебата. Господин Мариас. Госпожо председател, най-напред искам да поздравя колегите от Испания, които изложиха тези въпроси. Има два отделни въпроса. Първият е свързан с ролята на ЕЦБ като инвеститор и също така като, като консултативен орган. Втория въпрос са необслужваните кредитите. Въпрос, който вълнува всички нас. Многократно сме казвали, че има конфликт на интереси. От една страна ЕЦБ е независим орган, който извършва надзор на 80% от банките. Също въжи и за големите испански банки. Тя е член на тройката и е инвеститор, защото закупува инвестиционни продукти. Господин Драги не може да се разкъса на 4. Казали сме го това и в комисията ЕКОН. Така че когато говорим за количествено облегчаване на ЕЦБ и централните банки, какво правят? Увеличават частния и публичния дълг. Може ли господин Драги да ни каже как купува част от частния дълг? Гърция, Гърция не може да извършва качествено, количествено облегчение но Гърция е емитирала 4,6 милиарда. Откъде намериха парите? Няма отговор. Дава се само общия въпрос. Попитах какви облигации, облигации са купени Deutsche Bank купува ли? Господин Драги каза, че не може да даде тази информация, за да защити инвеститорите. Моят въпрос е как да разберем кои фирми получават помощ чрез, чрез количественото облегчаване, защото в Испания Централната банка и ЕЦБ са закупили само голем, са закупили облигации само от пет големи банки. Не трябва ли да има прозрачност в Гърция? Гръцката банка, Гръцката централна банка е купила облигации на ЕЦБ, след което са били дадени на Фрапорт – е, след това с тях бяха закупени 14-те регионални летища. И ЕЦБ наложи меморандум на Гърция. Не съм съгласен с казаното от комисията. Е, на всичко трябва да се хвърли светлина. Как се използват обществените средства от ЕЦБ. Също въжи и за Испанската централна банка и Гръцката централна банка. Втория въпрос е с частния дълг и не обслужваните кредити. Те се разпродават ефтино, мошенниците ги купуват и след това изхвърлят хора от домовете им. Виждали сме подобни сцени в Испания на хора изхвърлени от жилищата Очаквам и в Гърция подобни сцени, тъй като ще има електронни търгове. И ако имаш обезпечение на кредит и собственикът на кредита не знае какво е станало с кредита му, и той не може да следи какво се случва с кредита му. Частните банки в Испания са получили 50 милиарда, са да се спасят 200 милиона бяха получени в Гърция. Кой получи тези пари? Това са пари на гръцките и испанските данакоплаци. Налага се ограничителна политика, политика на ограничение, намаление на пенсиите и не може да се каже, че не се знае къде са парите необслужените кредити са, са разпродадени. При това на ниска цена и най-сетне. Имаме някои отговори и решения в е, Кипър. Имаме разпоредба, според която ако банката изпрати кредита на частно лице, банката трябва да уведоми кредитополучателя и да го попита дали той иска да си изкупи ипотеката. Но това не се прави нито в Гърция, нито в Испания. Има решение. Ние предложихме да създадем фонда за спасяване на унеси, които дължат пари в Гърция – и чрез третия меморандум могат да се предоставят на хората средства да си скупят ипотеки на цените, на които, които се осигуряват за фондовете. Проблемът е, че банковият свят не иска да реши проблемът. Трябва да поздравя господин Таяни, защото той изпрати писмо на господин Драги, в което протестира срещу някои от политиките на ЕЦБ, тъй като се взе решение за нови правила, според които банките могат да се откажат от тези необслужвани кредити. Банките са задължени в балансовия си отчет – в период от 5 години да да, запи, да а, представят кои кредити са потребителски, кои потечни. Мисля, че господин Таяни изразява възгледите на всички нас. Европейския парламент като съзаконодател трябва да разгледа този въпрос. Ако продължават тази тактика от страна на ЕЦБ, ще се стигне до междуинституционална криза, защото Европейския парламент има правомощия да анализира а, тези а, кредити. Неприемливо е, че ЕЦБ не присъства тук. Предлагам петицията да остане отворена да информираме комисията ЕКОН и председателя Таяни, защото тази петиция съответства на писмото, изпратено от него на господин Драги. Ние трябва да настояваме ЕЦБ да дойде тук, за да ни отговорят на въпросите. Банката е независим орган, но не означава, че не трябва да има контрол върху нея. Госпожа Обял, благодаря. Сигурно е, че проблема с а, жилището в Испания е много сериозен, много тежък проблем. И той води до истински трагедии. Хора изпадат в състояние да нямат дом, цели семейства спестяванията им отиват е, на вятъра, след като цял живот са работили. Дори някои хора стигат до самоубийство, след като бъдат експулсирани от домовете им. И виновниците за това са финансовите пазари. Знаем го, но ние се надяваме финанс... Европейската комисия да застане на страната на гражданите, а не на страната на тези а, е, властоимащи пазари, финансови пазари. Бяхме изненадани от отговора на Европейската комисия. Първо тя ни каза, че тя няма съответните правомощия. Е, Европейската банка има такива правомощи. След това пък веднага ни каза, че и Европейската банка не, няма необходимите правомощи. И това беше елегантен начин да се каже, че нищо не може да се направи това. Ме изненадва, има една директива за информирането на потребителите. Или Европейската банка, или комисията една от двете поне трябва да отговаря за спазването на Европейската е, директива за предоставяне информация на потребителите. Ако една държа, държава не спазва правилата на прозрачността, тогава трябва да има наказание за тази държава. Е, Се някой е компетентен или Европейската банка или комисията, по-скоро бих е, казал комисията. Има изискване за прозрачност на информацията и пенсионерите не очакват нищо друго. Според това, което разбрах, те дори не искат да се продават техните ипотеки. И всъщност това, което те искат, да знаят само кой държи техните ипотеки, защото разполагайки с тази информация, могат да избегнат да бъдат изхвърлени на улицата. А пък път говорим за цели семейства. И според мен, да, има. Европейската комисия има правомощията. Тя трябва да наложи да наложи спазването на една директива. Директивата съществува и тя трябва да бъде спазвана. А ако не е, тогава да се свърже с испанската държава. Един въпрос към председателката на нашата комисия. Като комисия по петициите, имаме ли правото да се обръщаме директно към Европейската банка. Това е, може би, начин по който да се действа. Може би това е един подход. Да се обърнем към банката, да обясним каква е ситуацията, да кажем, че потребителите които имат ипотеки нямат необходимата информация да изразим нашето притеснение пред Европейската банка. Не е ли възможно това? А освен това може и да се обърне към испанските власти, да ги попитаме защо те не спазват Европейската директива за информацията предоставена на потребителите. Според мен и двете неща могат да се направят. Ако колегите са съгласни, ако председателката е съгласна, ако носителите на петиции също, предлагам да направим двете. Да уведомим Европейската банка и да се свържем с е, испанските власти, да ни, които да ни кажат защо не действат трябва да им се каже, че има жалба и да поискаме те да предоставят информацията на потребителите. Това е моето предложение. Благодаря. Excellent. Would the... Вносителите имат ли какво да добавят след като изслушах колегите? Да. Изслушахме отговора на комисията. Не съм съгласен с казаното от комисията. Може би не сме се изразили ясно, може би не са ни разбрали, може би не са разбрали за какво става дума в петицията. Е, нашата петиция се основава на директива за потенциален надзор от страна на Европейската централна банка. Освен пруденциален надзор, този регламент обхваща и сътрудничество с Евро... Испанската централна банка и предоставянето на информация за потребителите. И това, което казваме, е също, което каза и комисията пред няколко години, когато поиска Евроиспанската централна банка да публикува информация за регистрите. Комисията за ценни книжа и пазари просто излязоха с неразбираема информация. Ние получихме само лоши фотокопия с хиляди ипотеки, от които беше невъзможно да се получи каквото и да било информация. И всъщност единственото, което искаме е да се гарантира спазването на регламента от 2013 година в това число защита на потребителите по член 29 от този регламент. Аз мисля, мисля, че имаме няколко много убедителни довода, свързани с този регламент. Член 3 на регламента говори за сътрудничество между регулаторните органи. И също така член 57 се говори за правото да се създаде комитет, който да изясни тези въпроси. Не говорим за съдилища, не говорим за кредити, а чисто и просто за разпоредбите на регламента. Също така говорим за основните права на Съюза, които трябва да се спазват. Право на достъп до документи, право а, на получаване на информация. Нищо от това не е включено в отговора на комисията. В отговора на комисията се казва, че Европейският надзорен орган в функционира като един купувач, но всъщност те би трябвало да гарантират стабилност в Съюза. Благодаря. Благодаря. Привличам вниманието ви върху това, което предприехме с тази петиция. Материята е много сложна и затова се обърнахме към комисията ЕКОН и ги помолихме да дадат своя отговор. Той е пред мен. Ще прочета части от този отговор. След разработването на петицията има промени в секюритизацията на пазарите. Европейският парламент, съветът – наскоро сключиха, приключиха неформални преговори с оглед приемането на регламент за обезпечаване, където би трябвало да се решат някои от най-спешните въпроси след влизането в сила през януари 2000, когато влезе в сила 2019 година. Текстът би трябвало да се гласува през октомври. В него ще влязат следните новости. Първо, повишаване на прозрачността отвъд член 34 на Испанския закон от 2015 година и създаване на регистър на секюритизираните продукти, където ще се получава информация за всички обезпечения. Това действително е новост. Подписано е от моят колега, председател на економическата комисия. Господин Мариас, мога ли да приключа? И така, петицията ще остане отворена. ще се обърнем към ЕЦБ с ново писмо със становището на ЕКОН и ще се опитаме да поканим на среща на заседание. Не, че ще дойдат, но е хубаво да бъдем любезно, както неколкократно подчертах днес. Разбира се, ЕЦБ трябва да спазва своя устав, но това е начина да покажем, че се отнасяме много сериозно към петициите. Също така, както посочи госпожа Албиола, ще се свържем с испанските власти и ще ги информираме за въпроса, ще им дадем копия от писмата и така нататък. Господин Мариас, какво искате да направим? Госпожо председател, съгласен съм с вашата позиция. Те трябва да изпратим писмо на ЕЦБ. Но от отговора на господин Гуалтиери виждаме, че в настоящия момент се водят преговори. Хубаво е да дойдат от ЕЦБ тук, за да проведеме дискусия тук и тук да са вносителите, за да може ЕЦБ да разбере, че върху тях трябва да има контрол от страна на гражданите. Това не е орган, който може да работи без какъвто и да било контрол. Аз мисля, че след такава една дискусия, предавана живо по интернет, те ще трябва да поемат ангажимент. Не, не при закрити врата. А, тук а, с граждани, ще поканим и колеги от а, другите комисии, вносители. Има и други петиции, в които вносителите изразяват съгласие с ЕЦБ. Трябва да седнат тук и да, разбер, и да разберат ЕЦБ, че решенията трябва да са в интерес на гражданите им. Добре, ще направим така. Благодаря ви за това, че дойдохте до Брюксел. Приятен път! Е, обратно ще следим максимално близо петицията. Преминаваме към следващата, номер 91-2013 година, също, също за прозрачност на ЕЦБ. Носителят не е тук, но тук е комисията. Давам думата на, Фал Себаст... на господин Фал Себастьян. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вашата комисия, че ни дава възможност да представим комисията и да предоставим становището си по тази петиция. Петицията иска от ЕЦБ да публикува, разкрива информация за финансови транзакции за собствена сметка. По-конкретно се говори за транзакции през последните 10 години, които са в посока на служителите на ЕЦБ. И се иска от банката да предостави информация за нивата и лихвите по тези транзакции и техните бенефициери. Това е петиция от 2013 и 2014 също има призив към комисията. И на първо място член 24 от статута на от правилника на ЕЦБ има съответните разпоредби, които всъщност обхващат точно този тип транзакции. Комисията казва, че не е в състояние да предостави информацията, която иска вносителят и всъщност комисията ам, приканва вносителят да се свържи с Европейската централна банка по този въпрос. Това е вътрешен въпрос за банката и според комисията е важно да припомним, че Европейския омбудсман през април 2012 година отбелязва, че комисията правилно е отговорила на а, писмото на вносителя на петицията и омбудсмана също препоръчва на вносителя да се свържи с банката за по-конкретна информация. Благодаря. Тъй като а, го няма вносителя, господин Мариас, вие сте. Благодаря, госпожо председател. Това е въпрос, който възниква по повод на тази позиция. Какво се случва в, в, при такива обстоятелства? Банката, Централната европейска банка, за разлика от други органи, няма каквито и да било постоянни позиции, които, на които да се назначава с конкурси и няма пряка информация за това. Всъщност това, което те правят е временно да назначават за по две, за по три, и за по четири години. Няма никаква прозрачност. Така че според мен това, което трябва да направим е да изискаме допълнителна информация, защото ние искаме да знаем какви са условията, какви са изискванията за наемане в Европейската Централна банка. Те взимат е, много важни решения за Европа и не трябва да забравяме, че една от най-силните институции е банката и решенията на тази банка имат въздействие върху гражданите, върху другите институции, за бедността имат значение. Така че без да има някакви ясни условия, не може просто така да се наемат хора без процедура за прозрачност. И после по втория въпрос. Какво се случва с тези схеми за въртящата се врата. Виждаме хора, които работят в банката, после при какви условия напускат те и работят за частни банки, които преди това те са контролирани. Или какви са условията и предпазните а, инструменти, за да се предотврати такъв конфликт на интереси. А, това е а, е, обекти на друга комисия в парламента. тема, която трябва да се разгледа и е, на други места и организацията на банката, както и е, начина на наемане, нивата на заплатите трябва да бъдат разгледани и това е нещо, което трябва да бъде прозрачно и публикувано. И така, действаме последния начин. Остава отворена петицията и отново ще се обръщаме към банката, за да поясни своето, а, своя отговор и а, дали има оценки за а, наетите, да или не, после. Може ли банката да актуализира тази информация в съответствие с законодателството за обществения достъп до документите и това, което прави комисията ЕКОН и което ще се гласува след няколко седмици на пленарна сесия. Така че е, информираме какво правим банката и действаме по този начин. Добре, преминаваме към следващата точка политиката на ниски лихвени проценти на Европейската централна банка, петиция 0683. Не е сред нас носителя, но комисията е тук и аз приканвам да ни поясните колкото е възможно по този така сложен въпрос. Да, благодаря много за това, че повдигате този въпрос. Има оплакване в петицията за ниската, ниските лихвени проценти и се посочва, че се злоупотребява с този инструмент за сметка на а, спестяванията на гражданите и в а, а, петицията на носителя се казва, че трябва да се промени тази политика, за да може да се способства за ускоряване на растежа. Трябва да кажа, че комисията ЕКОН на Европейския парламент отговори на комисията по петиции през април 2017 и комисията приема отговора на комисията на Европейския парламент и искам да подчертая само няколко момента. Това е въпрос свързан с паричната политика на Европейския съюз и искам да припомня, че това е изключително правомощие на Европейската централна банка. Европейската комисия спазва пълно, напълно независимостта на банката по повод на тази политика. Това е част от договорите 130 член от функционирането, договор за функционирането на Европейския съюз за независимостта на Централната банка. Казваме това и също подчертаваме, че а, банката се отчита през, пред Европейския парламент и тук е обсъждан въпроса за ниските лихвени проценти. А, също така в постоянен диалог с господин Драги и също така а, и в е, докладите по собствена инициатива на Европейския парламент, както и през редица други въпроси, които почитаемите членове на Европейския парламент да отправят към Централната банка. Така че това е а, наистина въпрос, който е в правомощията на банката и е обсъждан с парламента, така че приканваме вносителя да отправи въпроса си към банката. Благодаря. Ние всъщност получихме отговора на банката а, вчера, на 10 октомври. Имам го в мен, имате го и вие където от страна на банката съчертават няколко важни момента. Те отговарят на а, писмени въпроси от а, депутатите, заместник председателя всяка година представя годишния доклад. През юни 2014 са въвели редица, редица мерки, които са а, довели до по-добри финансови условия за потребителите и също така те се занимават с подобен род теми, но след като набързо прочетах този отговор, мисля, че е добре да чуем вас, всъщност, господин Мариас, преди да направим а, заключение, да видим дали те не са същите. Искам само да ви попитам дали обсъждаме петиция 6, дали да не обсъдим петиция 0676 в същото време, защото а, тя а, е подобна и отговора на банката е и по нея. Така че ако по-късно ще обсъждаме тази петиция, по-късно ще се е, изкажа. Комисията всъщност също спомена 0676, така че можем заедно да ги разгледаме. И след това господин Мария ще реагира и другите колеги така ли иначе ги няма. Така че нека да направим така, за да може да е малко по-лесна тази вечер за всички нас. Благодаря, госпожо председател. Петиция 0676 е подобна на предишната тъй като вносителят се оплаква от някои аспекти на паричната политика, е конкретно ниската лихвена политика, която води до по-низки доходи за спестяващите, но също така и до а, оттеглянето на 500 евровата банкнота и също така се призовава да има законодателство, което да попречи на разрушителната парична политика на Европейската централна банка. И накрая носителят се оплаква, че Германия е, някак си е принудена да се присъедини към Европейския съюз и Паричния съюз и да подпише всички тези договори. И както вече беше споменато, това е изключително правомощие на ЕЦБ е и Издаването на банкноти е също изключително правомощие на банката, що се отнася до приемането законодателство, което да пречи или да препятства паричната политика. Естествено, това не е в съответствие с договора. Що се отнася до това, че Германия едва ли не е принудена да се присъедини или да подпише договори. Ние като комисия все пак сме пазителите на договорите, но Извън това, е, не знам доколко е подходящо коментирам дали някой е, е принуден или е, е трябвало да подпише или приеме нещо. Председателката, господин Мариас. Заедно по 683 и 676. И после и 0429. Госпожо председател. Тези пет, петиции са свързани с паричната политика на ЕЦБ и а, тук се гледа от определен а, ъгъл, с който аз не съм съгласен. А, комисията каза, а, изрази своето съновище, но има и други аспекти. Как се упражнява тази парична политика? има граждани в различните части на Европейския съюз и наистина може да е различно това, което прави е, банката. дали обаче паричната политика не е само в системата от централни банки, които са част от еврозоната. Мисля, че все пак комисията трябва да а, уточни. А, мисля, че погрешно гледището, а, че едва ли не паричната политика идва от Марио Драги. Това е децентрализирана система, не е концентрирана система и това е много важно. На второ място Европейския паричен съюз – тъй като той не е идеална парична зона. Естествено в него са, са економики като Германия, Франция, Нидерландия и по-малко развити економики. И аз преди 3-4 месеца зададах този въпрос на господин Драги, но нямахме време подробно да обсъдим. Въпросът е, как е възможно да има единна схема за парична политика, за економики в държави, които са толкова различни в своя етап на развитие? Може би в Германия, където все пак говорим за добре развита държава, и други държави, като и Гърция и Италия – и аз направих следното предложение, което може би би било полезно и тук, тъй като са нужни промени в договора и в еврозоната. Една централна система и централна банка трябва да може да упражнява централна парична политика, която да има смисъл, ако се развиват а, с един темп економиките, а не да се изключват държави от а, паричната политика. съответните меморандуми, трябва да могат те в своите национални банки да имат възможност да упражняват такава парична политика, която е еквивалентна или отговаря на техния а, дял в а, Централната банка. Само 2% е споделения капитал на Гърция, така че трябва Централната банка до 2% ниво да може да упражнява своята независима парична политика и след това да се следва и факторите специфични за тези други економически условия. така че да могат държавите да способстват за увеличаването на тяхното производство, растежа и централната политика на други места може да е различна. Ето защо е полезна тази петиция, защото поставя един фундаментален въпрос, който а, въжи. Може ли еврозоната да продължи да функционира по начина, по който функционира до момента, тъй като силни економики, като Германия се превръщат в победители. Не трябва ли да променим структурата еврозона, която да подпомага вече съществуващи тенденции? Вижте излишъка, който съществува, не трябва ли той да се пренасочи по някакъв начин? Така че петицията много интерес... не е много интересна със своето съдържание, но може да се влее в един важен въпрос за структурата на еврозоната. Миналия път в Страсбург и говорихме и гласувахме по въпроси свързани с прозрачността. Е, на господин Гилстром имаше доклад, е, който се отнасяше до това как да е по-голяма прозрачността на функционирането на Европейската централна банка и смятам, че тези петиции трябва да останат отворени и да бъдат а, отчетени като някакви знаци за известно притеснение по този въпрос. И от тук нататък да почнем да мислим как да се осъществят промени в една или друга посока. Така че, според мен е добре да се запазят отворени като основа за бъдещо развитие, бъдещо обсъждане, да видим как по-нататък може да се развие еврозоната. Това е което решихме по а, петиция 91 и 683, така че може би това, извинявате, 161. А според мен тази петиция може да се затвори, защото елементи за прозрачността са обхванати от предишните и мисля, че тази и следващите две петиции могат да бъдат затворени. Може да оставите отворена само 676. за едностранния и недемократичен начин на провеждане на паричната политика. Другата петиция, която говори само за ниските лихвени проценти, можем да я затворим. Добре, значи така действаме. 683, според мен да бъде затворена, както и 4, 2, 9. И след това 6,7-6 и 161 и 91 ги групираме и ги разглеждаме. Отправяме ги към Централната банка. Извинявайте, госпожо председател. 4 2.9, последната трябва да остане отворена, защото е свързана с, с защита на човешките права. Това е друг въпрос, не сме го обсъдили още. Тя трябва да остане отворена. 4.2.9 говори за правото на потребителите и правото на гражданите и е много по- тежък въпроса на този етап. мисля, че тази петиция също трябва да остане отворена. Не сме чули комисията по 429. Ще кажете ли няколко думи по 429? Извинявайте, пропуснах. Thank you very much. Mm, to summarize in... Благодаря за да обобщя. Вносителят призовава парламента да и да декларира позицията си по отношение на нарушаването на харта на основните права от страна на ЕЦБ. ЕЦБ трябва да промени мето си на работа и изискванията конкретните институции. Целта за промяната на регулаторната институция е да се осигури спазване за е, основните права. Комисията смята, че това е въпрос свързан с изпълнението на паричната политика. Това е въпрос на централните банки. Става дума за воденето на парична политика в еврозоната и мога да повторя това, което казахме. ЕЦБ е води независима парична политика и комисията зачита независимостта на ЕЦБ. Това е въпрос, който следва да бъде отнесен към ЕЦБ. И за това аз смятам, че има основание петицията да се затвори. Какво мислите? Ще бъда много кратък. Последната петиция, така както е внесена от вносителя, е свързана с, с плановете на Драги по отношение на необслужените кредити и те да бъдат включени в балансовите отчети, да предвидят средства за необслужени кредити в балансовите отчети. Има едно писмо от господин Таяни и затова смятам, е, че единствената петиция, която трябва да се закрие 683, останалите трябва да бъдат да останат отворени, да се изпратят писма, що се отнася до спазването на правата по хартата на основните права от страна на ЕЦБ. Това е в сърцевината на проблемите, които ние обсъждаме тук и така писмо за Централната банка, казахте, и 683 може да се закрие. И така затваряме 683, но оставяме останалите отворени и те е, ще ги оставим отворени с оглед на гласуването но имаме много въпроси, свързани с ЕЦБ, както вече посочих така. Може ли да приключим с Европейска Централна банка? Е, ако затворим банката, ще възникне проблем с еврото. Нека да преминем към точка 20. Благодаря на представителите на комисията за усилията да изясните тези сложни въпроси. Сега становището по годишния доклад относно положението с основните права на ЕСА през 2016 година. Докладчика господин Ребега. Заповядайте. Благодаря, Както знаете, становището за ситуацията е изпратено до наша комисия преди една година. Комисията, която се занимава се е Либе и знаем, че каква е точно ситуацията. Що се отнася като докладчик по, тази, по, това, по този доклад, знаем, че петициите могат да бъдат една допълнителна добавена стоеност що се отнася до основните права, която беше темата, която имаше петиции през 2017 година от гражданите по този въпрос. Получихме 254 относно основните права, т.е. 16% от петициите и става дума за много неща, за свобода, свободата на израза, свободата на движението, равенството между половете, както и да е като се има предвид а, ограничените брои думи за тези становища, не е възможно да включваме всички тези въпроси в текста. Трябва да извършим селекция и да включим въпросите, по които имаше най-много петиции. Тъй, че следствие Брекзита, е голям брой петиции бяха получени от европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство, които са притеснени за това, че могат да загубят европейското си гражданство и което има естествено отражение върху свободата на движение и така нататък. Това е темата, тема, предмет на преговори за Брекзита. И става дума и за много други, възможно, други въпроси, свързани с свободата. Но тази работа извършихме, за да бъдат подобрени също и условията, условията на задържаните в затворите. Но една друга важна тема са правата на децата. Има една работна група, която работи за децата, която анализира изключително много аспекти, свързани с тази тема децата да имат право на нормален живот. И тук се разгледаха интересите на непълнолетните и всичките инструменти, които са необходими в това отношение. Друг е, голям брой петиции са свързани с социалните помощи, социалното осигуряване, медицинско и друго. И Комисията по петициите организира на един семинар, който е свързан с здравеопазването. И неприятно е, че голям брой граждани нямат достъп до медицинско обслужване и държавите членки трябва да сътрудничат, защото от нас е до обмена информация, цените на лекарствата и така нататък. Друго е необходимостта да се раз, развиват а, а, трайни, устойчиви политики с... държавите членки трябва да гарантират равенството също и на равенството на половете, свободата на словото, трябва да бъдат ограничени брой директиви, които да гарантират всичко това. също така и правото на потребителите, правата на потребители са предвидени в договорите и имаше много, много, много петиции, които са свързани вече с банките. Така че, като се надяваме, че това становище ще получи вашето одобрение ще подобри живота на гражданите. Очакваме също и някои изменения по някои аспекти, които бяха подчертани. Припомням също и че 17 октомври е крайния срок, за да получи вашите изменения и се надявам, че ще може да работим положително. Благодаря. Very... Благодаря ви. Много съжалявам, че залата няма много колеги. Имаме само един колега. Искате ли да се изкажете? Не. Е, тоест оставам само аз. Искам да поканя представителя на комисията. Благодаря. Искам да благодаря на господин Ребега за проекта становището. Всички въпроси, които повдигате, са много актуални. Е, да, действително остават, е, предстои много работа за гарантиране на основните права. Тази сутрин комисията представи доклад пред комисията е, Либе ще изложа само три основни послания в изложението на комисията тази сутрин. Първо, съюзът се основава на ценности и хартата е правно задължание. Това не е пожелателен списък, правно, той, тя е правно задължение за институциите и държавите членки. Второ, Външният независим контрол е много важен и в доклада беше подчертана ролята на националните е, съдилища, Европейския съд, ролята на правозащитниците, националните институции за защита правата на човека и разбира се организациите на гражданското общество. На последно място комисията подчерта, че правата на човека са за всички – и доклада на хартата отразява това. Там е от... отчита напредъка по някои права, по процедурни права, но също така се обръща внимание на конкретни въпроси, по които трябва да продължим усилията, като равенство на половете, ромите, детската бедност, Искам да ви напомня за две прояви, които може би представляват интерес за вас, оглед на въпросите, които повдигате. На 6, 7, 8 ноември форума за правата на човека ще се спре на задържането на деца, альтернативите на задържането и колоквиум по правата, по основните права, третото издание – на 20 и 21 ноември. Акцентът тук ще бъдат правата на жените. Благодаря. Благодаря. Има ли още нещо, което искате да добавите към това, което казахте? Първо да благодаря на колегите за тази кратка информация. Искам да ви уверя, че основните права трябва да се спазват и поне трябва да се борим за тях. Понякога е, имаме е, различни мнения, но е, тези права заслужават много повече от нас, много повече от всички нас, които работим по тези въпроси. Искам да ви уверя, че аз съм готов да обсъдя, да обсъждам всички детайли. Благодаря ви много. Искам да повторя срокът е 3 часа на 16 октомври. С това приключваме работа за днес. Изчерпахме дневния ред. Пожелавам ви приятна вечер. Благодаря.